Good afternoon, everybody. Добре дошли на всички и специално добре дошъл на заместник-председателят на Европейската комисия Ханс Тимерман, Франс Тимерманс. Имаме ограничено време, само един час. Това е вашата комисия, ние знаем, че вие сте нашия комисар. Знаеме, че към вас може да се обръщаме с нашите проблеми. Сега да започваме направо работа. Тук са нашите координатори и знам, че и вашето време е ограничено, както и нашето. По две минути ще давам за въпроси, но разбира се, най-напред ви давам думата за встъпителни думи. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще кажа няколко думи, за да имаме повече време за въпроси които, на които се опитам да отговоря доколкото мога. За мен вашата комисия е важна не само поради отделните проблеми, с които се занимавате, а и много от тези проблеми влизат в кръга а, на моите правомощия и интереси, но също, че се надявам, че от това, което вие получавате като петиции, може да а, се открият определени тенденции, какво тревожи хората и като установим тези тенденции, можем да подготвим по-добре нашите законодателни предложения, е, за да можем да видим как да решаваме тези проблеми. Така че, когато започнах е, още на предварителното ми изслушване, е, казах, че това е много важна комисия, защото тя може да ни помогне да си свършим по-добре работата, по-добре да реагираме на тревогите, амбициите и очакванията на хората по отношение на Европейския съюз. Председателката. Но това всъщност е част от структурирания диалог между нас и вас, господин Тимерманс, за междуинституционното сътрудничество, от което толкова се нуждае. С писмо на съвета на председателите на комисии ще се бъде изразено становището по този междуинституционен диалог. Веднага ще преминем към въпроси и времето ще бъде ограничено по две, две минути на човек и най-напред господин Янев. Благодаря, господин комисарио Тимерманс, че сте тук сред нас. С право подчертахте, че всеки, който иска да знае какво се е случило в Европейския съюз, или трябва да пътува много из Европейския съюз, или да просто да се запознае с дневния ред на комисията по петициите, за да се види какво вълнува гражданите и от какво се оплакват те за нашата работа можем да почерпим много от това, което се случва в Европейския съюз и да се опитаме да подобрим живота на гражданите. Сътрудничеството между нашата комисия и Европейската комисия. По тази тема имам няколко въпроса. Говорим за едно становище, свързано с комисията. До сега процедурата е ам, становището да се изготвя в срок от 3 месеца, но понякога трябва по-бързо да действаме. Вие смятате ли да се придържате към този срок? Ние искаме в нашата комисия по петициите да подобрим работата си, да образуваме така речете кластери, така че ем, депутатите да се специализират в определени области. В рамките на тази система на кластерите да има редовен диалог с Европейската комисия в рамките на този 3-месечен срок и отговорите, които ще постъпят, да бъдат по-целенасочени, така че с комисията да имаме пряк контакт контакт. На трето място, относно информацията, която трябва да ни се подава от държавите членки. Някои държави членки са по-отворени, по-открити, по-отзивчиви, други не. Може ли да ни помогнете в тази връзка, за да можем да се свържем по-бързо с органите в съответните държави членки, защото понякога ни отказват сътрудничество. Друго, което е интересно, понякога а, петициите ам, включат в себе си и пропуски в законодателството. Според вас, каква е възможност възможността, когато има такива пропуски, да се предложи ново законодателство, изменение в законодателството. Така че едно е да се изрази недоволство, друго е да се измени законодателството, защото във втория случай трябва да има законодателно предложение. Благодаря ви. Кабизон Луис uh, не е тук, сега давам думата Ана господин Макто. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин заместник председател на комисията. Благодаря, че признавате значението и важността на нашата комисия. И знам, че ние имаме слабости, но мога да посоча и слабостите на Европейската комисия, вашата комисия. Мисля, че трябва да обръщате повече внимание на нашата работа. Съгласен съм, че ние сме инструмент, който служи на пряката демокрация на... и мисля, че ние, и не само ние, а тези, които се обръщат към нас с петиции, често чувстват, че не ги е, е, чуват достатъчно, че не биват изслушвани. Затова може ли да ускорите отговорите, може ли по-бързо комисията да предоставя тези отговори? А, това става дума не само за нашата комисия, но и за целия Европейски съюз. Говори от името на нашата координаторка госпожа Соледад. И друг въпрос, аз а, в случая съм говорител на моята колежка Юдит, не знам дали мога да произнеса добре нейното име. Тя поради изборите в Великобритания в момента не е тук но тя се вълнува от това, което става в нейната страна. И не само в нейната страна. Много, значи, е, е, са граждани, след известно време губят правото да гласуват в национални избори, след като са били известно време извън страната си. А това въжи не само за британските граждани. Опитвам се, опитвам се да намеря верната дума би било утопия да смятаме, че може да обединяваме Европа и също време на хората да губят правото си да гласуват, защото прекалено дълго са пребивавали извън а, собствената си страна. А, мислите ли да направите нещо по този въпрос? А, може би трябва да повдигнете този въпрос е, и по други пътища. Очаквам отговора ви на тези въпроси. Благодаря председателката. А сега госпожа Писайда от името на АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Тимерманс, за това, че сте наш гост в комисията по петициите. Още един път ще кажа, че много се радваме, че човек като вас, отговорен, човек, който се занимава с проблемите, разбира значението на петициите на гражданите на Европейския съюз. Това е една така добра новина и за Евро... нашата комисия, и за целия Европейския парламент. Надявам се, това ще бъде от полза за работата на комисията по петициите, защото ние сме прака връзка с гражданите на Европа. Участие, зачитане на основните права, защита на най-уязвимите граждани, ефективни а, услуги при решаване на проблемите. Това са все въпроси, по които ние работим в нашата комисия. И затова е необходимо е да поддържаме постоянна връзка. Едно от първите предизвикателства, пред което, което може да се опитаме заедно да разрешаваме, се отнася до Европейската гражданска инициатива. Както вие сам казахте, Европейската гражданска инициатива е кръгълен камък в сградата на европейските институции е, и може да помогне за насърчаване на активното участие на европейските граждани в работата на нашите институции. Цитирам вашите думи. Е, и трябва да направим всичко възможно, за да насърчим по-активно и по-широко участие на този инструмент, за да може той да реализира наистина своя потенциал. Защото това, което можем да постигнем с помощта на гражданската инициатива, ще превърне това, което в началото изглеждаше едно добро обещание, в реалност. Благодаря. Думата има госпожа Алкен. Благодаря. Ще говоря на английски. Вашия датски може би не е чак толкова добър. Две неща не за пластмасовите турбички. По този казус печелих. Португалия сега празнува, между другото. Надявам се, че не сте се разсеяли по другите въпроси. Е, парламента може да си добави една точка. По една друга тема, съвременна, която вълнува гражданите – регламента за добрите административни практики. От дълго време искаме да има такъв регламент, обещане на гражданите в договора. Прави се връзка и с договора за омбудсмана. Имам предвид един истински регламент, където в центъра на всичко стоят гражданите, а не чиновниците мога да се позова на член 41 от договора. Там има ясно обещание да се направи регламент за добри административни практики. Мисля си, че има добри практики, свързани с бързата реакция, прозрачността във вашата страна, в скандинавските страни. И още нещо. Конвенцията от Орхус. Тя има много родители. Преди време комисията не даде добър отговор. Имаше много петиции от страна на държавите членки. Те не получаваха информация, свързана с конвенцията от Орхус. Нямаше достъп до правосъдие. Ние сме изпълнили голяма част от тази конвенция, но не и частта и свързана с достъпа на НПО до правосъдие. А това е важна част от Орховската конвенция. Така че имам въпрос в тази връзка. Специалните права на НПО. Не мога да кажа Архус, както се казва на английски, тъй като на датски се казва Орхус. Би било добре да се създадат по-добри условия за съществуване на НПО и те биха били налични, ако се беше изпълнила и приложила на практика тази конвенция. Ще направите ли нещо, за да се осигури прозрачност в това отношение и ще имате ли предложение за регламент, за да се подобри достъпа до правосъдие на европейско ниво? Благодаря, Маргарете. Госпожа Валина от името на Обединената левица. Благодаря. На първо място искам да благодаря на господин Тимерманс за обмена на, на позиции. Аз съм член на тази комисия по петиции. Искам да ви осведомя и да ви уверя, че комисията според нас поне не си върши работата както трябва има голям дефицит в това отношение. Един а, пример. В един доклад а, наскоро се спомена, че 75% от жалбите пред Европейския омбудсман са свързани с Европейската комисия. Говори се за липса на прозрачност, липса на спазване на договорите, например, случая с така наречените въртящи се врати или пък зачитането на правото на обежище от страна на Фронтекс. Постоянно има нарушения в това отношение. Гражданите приемат навътре човешките права, те са много близки до сърцето им. Има много петиции от страна на Испания, испански граждани, където има систематично нарушаване на границите и принципите за пресичане на границите. 60% от отказите за влизане на територията на ЕС са извършени на испанска територия. Става дума за мароканци, които се опитват да влязат на територията на Съюза и им се отказва това право. Не може да говорим за някакво спазване на човешките права в това отношение. Мога да дам и друг пример последните европейски избори. Броя на гласувалите е около 40%. Доверието в Европейския съюз пада и това се дължи и на неолибералните политики и рецепти, които циркулират. Виждаме и в нашата комисия, че се увеличава броя на петициите, свързани с спасяването на банките. Вие самия знаете за гражданската инициатива. Съвсем скоро ще приключа. Нека да кажа, че нашата група от Обединената левица не е доволна от ответната реакция на комисията във връзка с петициите. Смятаме, че ответните реакции са изключително наивни. Например, петролните рафинерии на Канарските острови. Имаше ответна реакция на комисията, която просто прилича на ответната реакция, даже е копирана като ответна реакция на, на компанията. Той е много прилича на нея. Госпожа Еви. Благодаря. Още веднъж искам да говоря за Европейската гражданска инициатива. Откакто се поде тази инициатива, имаме много данни и всички те отразяват липсата на гражданската инициатива има много голямо намаление на броя на внесените инициативи. Ето защо трябва да се запитаме защо този инструмент, който изглежда толкова могъщ на хартия, като че ли не се приема от гражданите. В страни от всички технически проблеми и в страни от всички други проблеми, Основното затруднение тук е, че гражданите не знаят за гражданската инициатива. Опитах се да намеря информация на веб страницата на комисията. Е, няма как да намериш веб е, страницата посветена на тази инициатива, ако не знаеш къде се намира тя. Много е трудно да се получи информация. Та в тази връзка, господин комисар, по време на вашето изслушване заявихте, че гражданската инициатива ще трябва да се радва на по-добро сътрудничество между комисията и парламента. За да може разговорите да не бъдат разговори само между експерти, а и да се прехвърлят в държавите членки. Мисля, че единственият начин комисията да демонстрира, че тази инициатива все пак ще е успешна, е да се създаде план за комуникация, за повишаване на осведомеността. Трябва да започнем естествено с осведомяване на местните институции в държавите членки. Знаете, например, че има една инициатива, наречена Europe Direct. Във връзка с тази инициатива имаше обучение на персонал, който да повишава осведомеността. Освен това, вие като заместник-председател на комисията не смятате ли, че парламента трябва да играе някаква роля за тази гражданска инициатива? Защото парламента е единствения демократично избран орган на ниво Европейски съюз, но няма кой знае какво влияние по отношение на тази гражданска инициатива. Благодаря, госпожо Еви, казва председателката. Така приключваме с въпросите на координаторите. Ще дам думата на комисаря. Господин заместник председател, заповядайте. Благодаря. Господин Яр, по първия ви въпрос. Трите месеца може ли да се придържаме към този срок? Да, това искам да се случи. Ако ще има изключение, искам да разбера защо има изключение. Може да има някакви технически основания. По отношение на клъстерите в рамките на диалога, добре, нека да го направим дали можем да ви помогнем да говорите по-добре с държавите членки. Да, ако мога да ви помогна да намерите добрите канали за комуникация, ще направя всичко възможно. Същото въжи и за комисията. Следващия въпрос. Какво да направим, когато видим, че с едно законодателство нещата не вървят както трябва? Мога да говоря цял час. Не ме потиквайте. Един от проблемите е, че ние постоянно говорим за ново законодателство. Това е всъщност проблем на политиците. И аз съм политик, между другото. Всички искаме нещо ново, ново решение. Не се справяме обаче добре, когато става дума за това да проверим дали решенията от вчера и от онзи ден работят на практика. Това е още по-сложно на европейско ниво, защото трябва да се стигне до компромис между 28-те държави членки и Европейския парламент. И компромисът става толкова важен сам по себе си, че не гледаме какви ще бъдат последниците. Надявам се, че между институционално споразумение между трите институции ще има. Надявам се, че ще има и оценка на въздействието тогава, когато се предлага изменение на едно законодателно предложение. Това обаче е отговорност и на трите институции. Между другото, тази отговорност беше потвърдена неодавна от съда. Ако успеем да направим процедурата последене на съществуващо законодателство точно толкова привлекателна, колкото процедурата по изграждане на ново законодателство и ако е точно толкова интересно да се докладчик по стар е, закон, колкото по нов, мисля, че ще постигнем много. Господин Мартан каза, хората не смятат, че ги слушат. Трябва да направим нещо. Ако не действаме достатъчно бързо, трябва да, да, да направим нещо. Трябва да ви призная, че открих, че правото на внасяне на петиции е, не е свързано с е, едно осъзнаване дали Европа има компетентност е, или не. Ако кажем на гражданите, Европейския съюз няма правомощия в тази област, гражданите ще се фрустрират. Те пишат с цел да им се помогне. Господин Яр каза, че трябва да сме посредници между Европа и държавите членки. И мисля, че това е една добра идея. Хората смятат, е, че не ги чуват. Това е проблема. Тук стигаме пак до комуникацията с държавите членки. Ако можем да помогнем, ще направим всичко възможно. Що се отнася до загубата на правото да се гласува? Знам, че има хора в европейските институции от Великобритания, които заведоха дело в Люксембург. Люксембург, ако не се лъжа, не Страсбург, имаше дело, така или иначе. За съжаление, позицията на Великобритания беше потвърдена. Тя има право да ограничава правото на глас. Не съм убеден обаче, че този въпрос е бил разглеждан в контекста на свободното придвижване на гражданите. Трябва да се върнем към тази тема на по-късен етап. Съда не е разгледал аспекта, свързан с правото на хората да гласуват, дори и да са живели в друга европейска държава в продължение на дълги години. Онова, което вие казахте, то се свежда до същността на петициите и нашата ответна реакция. Хората имат право да повдигат определени въпроси, да насочват вниманието към тях. Тези техни права са много важни на европейско ниво. Говорите за Европейската гражданска инициатива. Е, госпожа Еви също говори по този въпрос. Много пъти вече съм казвал, че следва да подобрим функционирането на тази инициатива. Тя крие в себе си много възможности. Обвързана е с правила, естествено, и хората винаги ще успорват правилата, дори и те да бъдат подобрени. Аз съм съгласен, че трябва да подобрим правилата. Може да се направи нещо в това отношение, за да може да се създаде политическа динамика ако по силата на правилата се наложи да кажем извинявайте, но тук не може да се внесе инициатива, то нека така да бъде. Но ако видим, че стотици хиляди европейци искат да се спомене някакъв въпрос, защо да не сътрудничим с Европейския парламент с цел да се проведе политически диалог, без да се казва, че подобна инициатива трябва задължително да доведе до законодателство. Факта, че толкова много хора повдигат този въпрос, трябва да отправи сигнал към комисията и към парламента. За това, че трябва да направим нещо допълнително. Проведохме в края на февруари дълга среща по този въпрос. Авко, ако не се лъжа, тази комисия също участваше. Трябва да кажа на госпожа Еви следното. Вие казвате, гражданите не знаят много по този въпрос. НПО обаче много добре знаят за тази инициатива. Трябва да намерим начин да се увеличи осведомеността за, за тази гражданска инициатива. Готов съм да чуя вашето мнение за това как да подобрим положението, дали да се подобри веб страницата или пък някаква друга инициатива. Всеки път, когато видя госпожа Алкен, тя говори за пластмасовите турбички. Ето защо сега имам възможност да кажа и това да бъде записано, че не винаги трябва да вярвате на това, което се пише в пресата. Никога през живота си не съм бил против нещо подобно. Повтарям, никога не съм бил против компромиса между съвета и парламента. Единственото нещо, което направих, беше да предупредя, че ако ще се стига до компромис, не забравяйте как ще се изпълни на практика той, защото е на лице риска да има толкова труден за изпълнение компромис, че да трябва да завеждаме дела срещу държавите членки и виновната ще е комисията. Това е единственото нещо, което съм казвал. Госпожа Алкен говори без микрофон. Благодаря за това, че ми давате възможност, продължава комисаря, да изчистя нещата тук. По отношение на администрацията. Знам, че много се говори за това дали трябва да има закон или не. Мисля, че трябва да подобрим административните практики. На този етап не съм убеден, че най-добрият начин да се действа е да се търси правен инструмент. По отношение на Орхуската конвенция и конкретния ви въпрос, попитах колегата, защото не съм съвсем запознат. Ще ви дам писмен отговор, след като разберат точно как стоят нещата и каква може да бъде ответната ни реакция. Омбудсмана е прозрачността. Дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна, това зависи и от е, политическите ви убеждения. От е, името на комисията нека да кажа, че неодавна Transparency International постанови, че Европейската комисия е на второ място по прозрачност сред всички институции, така че не се справяме чак толкова зле предприехме мерки в началото на този мандат, които бяха аплодирани от гражданското общество. Естествено, винаги има какво да се направи, още, но ако ни сравните с други международни институции, ние се справяме много добре. И ето защо бих приканил парламента да ни помогне още повече да подобрим прозрачността и то във всички институции. Да, повечето жалби са срещу комисията пред омбудсмана, защото комисията е изпълнителният орган, който взема много решения. Аз не съм доволен от съществуващото положение, трябва то да се подобри, но не приемам, че е толкова черна картината. Трябва естествено да направим нещо повече. Моя задача е това да се случи и ще работим в тясна връзка с омбудсмана. Всъщност следващия понеделник ще има едно събитие, може и да е обществено достъпно, не съм сигурен, с омбудсмана. По отношение на Frontex, няма да възразите, ако ви дам актуална информация за новите регулации. Проблемите, за които говорите, сега се разглеждат. Готов съм да работя в сътрудничество с вас за да подобрим положението. И накрая ролята на парламента и гражданската инициатива. Дайте някакви предложения. Аз ви казах как можем да работим е, тесни отношения. Казвал съм на няколко пъти пред госпожа Викстрем, че ако можем ще дадем още повече правомощия и ще увеличим ролята на парламента. В интерес на всички нас е гражданската инициатива да проработи. Между другото, спомням си, че когато поехме инициативата за тази е, инициатива, сама по себе си е, имаше конвенция. Не, не всеки проявяваше такъв ентусиазъм, а сега положението е много по-добро. Благодаря, казва председателката и аз искам да задам един въпрос. С е, много голям интерес следя вашият блог. Някои от последните постове, които сте публикувал, също ме заинтересуваха и изразихте загриженост относно последните действия на господин Орбан той е открил отново дебата за смъртното наказание и публични консултации за миграцията. Има въпросник, който е разпределен на всички, които са над 18 години. Това е абсолютно дискриминационно. Има член 2 от Хартата за основните права, на кои на която вие се позовават. Освен това споменавате и някои от последните постановления на съда. Смятате ли, че тук говорим за нарушаване на европейското законодателство и как вашия блок, в който вие, който вие списвате, се, от, се свързва с официалната коми, позиция на комисията? Днес вие казахте, че диалогът е ефективен инструмент за изпълнението на хартата за основните права. Сега този блок, който ви е в който има а, постове, как а, свързате вие това с последните развития в а, Унгария. А, сега първо да отговорите на моя въпрос и след това ще дам думата на всички колеги, които искат да се изкажат. Госпожо председател, вие ме сгащихте, защото вие прочетохте едно писмо, което госпожа Интвелт и други депутати изпратиха до мен и аз и отговорих също в, под формата на писмо. Може би е, това е моят рефлекс на Нидерландец, защото в Нидерландия, ако имате официално писмо, отговаряте първо на това писмо, преди да отидете в парламента и да отговорите публично на това писмо. Така че, ам, а, като цяло, това, а, което съм публикувал на моята фейсбук страница, е официалната позиция на комисията, защото не може да има две различни позиции на едно и също лице. Когато публикувам нещо във Фейсбук, това е позицията на комисията. Не трябва да има доразумение по този въпрос. Господин Юнкер също посочи в своята пресконференция, че ако унгарския премьер-министр предприеме мерки за въвеждане на смъртното наказание, това ще е ясно нарушаване на европейското законодателство. Това е ясната позиция на комисията. Няма нужда е, какво повече да разясня преценяваме. Ако се правят някакви публични изявления, има обществена реакция, това също е форма на диалог. Не виждам да има някакъв проблем с това. Но бях изненадан от това писмо, помислих си, че ще получа подкрепа от либералите в Европейския парламент, но нещата някак си звучаха като критика. Опитвам се да изясня нашата позиция, свързана с писмото. Аз много точно съм отговорил на писмото, но сега ще отговоря и на вашия въпрос, без да влизам в подробности в писмото. С други думи, това е нашата позиция. Председателя Юнкер и аз ясно изразихме позицията в обществото и това е позицията на комисията. Добре, но дали органите в Унгария господин Орбан отговориха на зададения въпрос? Но добре, приемам отговора ви а, като а, да. И сега господин Бекер е следващият оратор. Благодаря госпожо председател, господин заместник председател на комисията. Споделям изцяло тълкованието ви по темата за Унгария. Ако а, бъде въведена тази мярка в Унгария, това ще е официално нарушаване на европейското законодателство. Ние е, сме предупредени и вие сте прав, не може да се продължава така. Относно гражданската инициатива. Искаме да знаем повече за практическите подобрения, свързани с достъпа на гражданите. Европейската гражданска инициатива е начин за пряко демократично участие на гражданите. Това е един важен инструмент, но все още не се е радвал на такъв успех, на какъвто а, трябва. На следващо място успехът свързан с гражданската инициатива за защита на водните ресурси. Това е нещо, което трябва да се разглежда в положителен аспект, но има един критичен аспект, защото една обществена инициатива, т.е. синдикатите са участвали активно в работата на правителството. Относно водните ресурсите, когато се обсъжда такава тема, не може в, а, инс, в обществените институции да се ам, вмъква и а, гражданската инициатива. В този случай имаше консенсус, но може да понякога да има и проблем. Така че а, НПО не трябва да а, прекаляват с използването на тази гражданска инициатива. Господин а, комисарио, как може да си обясните, че има а, такава а, пропаст между финансирането на комисията по петициите и финансирането на омбудсмана? Има много големи различия и а, как могат да бъдат отстранени те. Благодаря ви, господин Бекър. Сега господин Пълчак има думата. Благодаря ви. Господин комисари, благодаря ви, че сте тук сред нас. Темата е много важна и за нас е важно да проведем дискусия с вас. Въпросът ми е свързан с основните права и зачитането им в Европейския съюз. Тук говорим най-вече за зачитане на правата на представителите на малцинствата, които също са граждани на Европейския съюз. Много европейски граждани се обръщат към нас с различни въпроси, които са свързани с основните права, да речеме използването на техния на език и ем, други въпроси, свързани с националните малцинства. Този въпрос беше обсъден преди две седмици по време на обществено изслушване на комисията Либе. Участниците споделиха някои от проблемите, които са отразени в някои от подадените към нас петиция, които са включени в петициите подадени към нас. Смятате ли, че може да има някакви правни гаранции, за да се решат проблемите на тези граждани? Да има подход, който да е по-дружелюбен към гражданите и да, можем ли да разчитаме сътрудничеството на комисията в този контекст? Благодаря ви. Госпожа Луис, благодаря. Госпожо председател, аз също искам да направя кратък коментар. Много сме благодарни, че господин Тимерманс дойде тук, за да проведем дискусия и да разменим мнения. Говорим тук за сближаване на нашите позиции, за това да сме по-близко до гражданите. И оставам с впечатлението, че ем, рутината така ни обхваща, че някои аспекти ни обягват. И това са все неща, които са важни за нашите граждани. Има ем, дистанция между нас и гражданите. Въпреки, че институциите съществуват заради гражданите. Без гражданите институциите са изпразани от съдържание. Има петиции, които отразяват тези проблеми и техния брой се увеличава. Смятам, че е, от друга страна не разполагаме достатъчно средства, за да си вършим работата. Може би имаме а, е, дефицити, когато говорим а, е, за справянето с проблемите на нашите граждани. Гражданите се оплакват, споделят техните проблеми или а, когато смята, че нещо не е в съответствие с европейското законодателство. Трябва да има и нещо отвъд всичко това. Ние трябва да ам, сме по-отзивчиви към нашите граждани, да откликваме на техните проблеми, но понякога институциите въобще не дават отговор. Комисията понякога не ни изпраща отговора си в продължение на месеци. Няма срок, няма гаранция в това, че и държавите членки ще отговорят в някакъв определен срок. Трябва обаче ние да имаме преди, че гражданите очакват отговор в някакви разумни срокове. може би да се въведат някакви ам, санкции, някакви глоби, ако не отговаряме на запитването на гражданите в определен срок. Госпожа Танока, господин Тимерманс, искам по-точно да се спра на въпроса, свързан с нарушаването на ам, разпоредбите, свързани в харт, включени в хартата за основните права. Член 51 тук най-вече искам да спомена, който понякога възпрепятства работата ни по разглеждането на петициите. Има някои а, петиции, които се считат, че включват проблеми, които са от национален характер – Например, ако имаме трансгранична петиция, да речеме както ще обсъждаме днес проблема с Югентамт, с а, а, социалните служби за деца в Германия. Да речем, едното дете остава с един родител в Германия, има а, обаче други родител, е в Полша или във Франция и не могат да говорят а, с детето си на полски или френски, защото Югентамт а, из, не им разрешава, ами трябва да говорят само на немски. Много често се среща проблема, свързан с е, езиковите права на детето, да речем то е произлиза от е, е, мигрантско семейство, да речем в моята страна в Латвия, семейство живее в в Англия детето е, е било е, насилствено осиновено, забравя майчиния си език и това е в нарушение на хартата, защото тя включва и някои права свързани с е, езика, с вероисповеданието. И тук опираме отново до член 51. Въпросът ми е дали комисията е готова да излезе с някаква инициатива, свързана с изменение на въпросното законодателство, господин Мартон. Чудесно е, а, че а, ние ще можем да работим заедно през останалата част от нашата работа, а, но искам а, да задам един а, въпрос. Той е във връзка с гражданите, британските граждани. Има пет страни в Европа, които чието граждани губят а, правото си да гласуват след известен период от време. Питам а, дали трябва да се обърнем към съда в Люксембург. А, тъй като става дума за правото на европейско гражданство. Говорим за това. И представете си в какво положение се оказваме ние и колко а, отчаиващо е това, че очакваме отговор от комисията, а пък не получаваме на време такъв отговор. Значи какво прави Европейската комисия, а, за да може в а, рамките на свободното движение на хора, които имат право да се установяват навсякъде в Европа, нека кажем нещо за младите, например. Един млад германец или един млад французин, който идва да работи в нашата страна и остане там известно време и е, след известно време губи а, свои много важни права. Какво прави комисията, господин комисар, а, за да накара страните членки да внесат корекция? Ако не, а, защото като има предвид, че съдът е потвърдил правото на Великобритания да има такъв закон. Председателката благодаря, за това приключихме списъка на записалите си за изказвания и искам сега да дам думата отново на вас, господин Тимерманс. Как да накараме Европейската гражданска инициатива да работи по-ефективно? Водили сме този разговор, водихме го и през февруари. Опитваме се да намерим начини Европейската гражданска инициатива да бъде по-добре позната на европейските граждани. И наистина така и трябва да бъде. Те трябва, те трябва да знаят за нея. Знаем, че има доста жив интерес към работата на Европейския парламент, например, но на всички практически решения, които могат да помогнат за, за това, ще бъдат анализирани. Колкото до позицията на профсъюзите. Не съм сигурен, че така много ясно проследявам вашата логика, че те трябва да бъдат изключени от този процес. Разбира се, те не са в едно и също положение във всяка страна членка, в отношенията си с националните власти, но ако те могат да мобилизират интереса на, своите членове, защо да не го направят? Значи, готов съм да се заема с решаването на проблем, стига да видя, че съществува подобен проблем. Колкото до финансовите средства, във връзка с работата на комисията, вашата комисия, е а това е въпрос на Европейския парламент. Той трябва да го решава. Не може Европейската комисия да реши е, тези въпроси, финансови въпроси на парламента. А сега националните младсинства. Много години се занимавам с националните младсинства. Е, много внимателно следа работата в тази област от много години. Знам, че въпросът е много остро стои в редица страни членки. Особено когато има национални младсинства в една страна, които фактически са а, които принадлежат към съседна страна, етнически, езикови и така нататък езиковите права, правата на образование, и всичко това трябва да се съблюдава. Не само в рамките на хартата за основните права, но и в изпълнение на всички други ангажименти, включително ангажиментите поети от Съвета на Европа. Съгласен съм с вас, че този въпрос заслужава по-голямо внимание. Но имаме така по-общият проблем с младсинствата. Не става дума само за национални младсинства. Понякога се очудвам, че в държави, които така много се енергично защитават правата на националните младсинства, това въжи и за политически групи, а, примерно, си затварят очите, ако съществува дискриминация срещу ромите, примерно. Трябва да се грижим за всички младсинства. Всички младсинства в Европа заслужават равни права, еднакво внимание, независимо дали са традиционни или национални младсинства. Слушай внимателно какво казахте. искате да подобрите начина по който работи комисията по петициите. Готов съм да водя диалог с вас по този въпрос, но нямаме правни инструменти да направим нещо повече от това, което правим в момента. Но ако вие мислите, че може да подскажете на комисията как да направи нещо повече в това отношение, готов съм да обсъдя възможни решения с вас. Колкото до член 51. Факт от нашата действителност е, че много от гражданите, които внасят петиции, фактически се оплакват от въпроси, в, които, в рамките на правомощията на страните членки. Искате от мен да променя договора? Не вярвам, че в скоро време ще станем свидетели на промяна в основните договори на Европейския съюз и страните членки пряко, са пряко отговорни за прилагането на своите европейски задължения, включително и в тази област. Очевидно, разполагаме с инструменти за защита, ако системно се нарушават а, законите. Може да започнем процедури да образуваме производство за нарушение, с което да реагираме на подобни системни нарушения. Знам, че това състояние на нещата не харесва на някои, но така са разпределени правата между страните членки и Европейския съюз. На господин Мартен ще кажа. Можем да попишем още един път на страните членки и да повдигнем този въпрос ще промени ли това нещо, като се има предвид, че те имат абсолютни правомощия по отношение на правата на гласуване на своите граждани. Ние може да им обърнем още един път внимание, ако това ще ви удовлетвори, няма нищо против, още един път да се обърнем към страните с подобно писмо. Госпожа Рединг го направи, ние може да направим същото, но това няма да дойде до никаква промяна, защото страните членки не искат да се откажат от правото си да решават кой да гласува, кой има или няма право да гласува в техните национални избори. Те ограничават понякога своите граждани, включително и граждани, които пребивават в други страни членки – ако искате да повторя още един път несъгласието си с тази практика, това няма да доведе обаче до нещо ново. Комисията не разполага с правни инструменти да принуди страните да променят това състояние на нещата. Раз... Съгласен съм, че движението на хора ще бъде в по-пълна мяра осъществено, ако хората могат да гласуват в изборите в своите страни, независимо от това колко време са били другаде. Другите нещата са различни. И хората, които пребивават някъде, имат право да гласуват там в местните избори, в някакъв националните избори, но положението с гласуването им в изборите на страните, от които произхождат, е по-различно. Председателката, много ви благодарим за тази размяна на мнение. Наистина, петициите отразяват тревогите на гражданите относно основните права също така. Има възможност за още по-добро сътрудничество между Европейският парламент и, е, наш, и е, Европейската комисия. Искаме по-силна Европа в интерес на нейните граждани. Искаме, има един силен Европейски съюз, който да работи в полза на своите граждани. И е, това е наша обща цел. Нека да продължим да работим по същият по отворен начин и в бъдеще. И така, колеги, да не губим инерция и преминем веднага към следващата част от работата ни днес след обед. Това са редица петиции. Имате ги в своите папки. Няма да повтарям за какво се отнасят тези петиции. Имате ги пред себе си. Веднага минавам на петицията на Томас Поромка. Ще дам на неговите, него и неговите представители думата, след това ще мина към Маринела Коломбо, след това а, Голдо Торес, Арис Христидис, а, Марчин Гал. По 4 минути имате на разположение. Трябва часовника да бъде пуснат, защото иначе няма да успеем да се впишем в времето, с което разполагаме. Томас Поромка, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, господин Поромка е болен, не може да бъде тук лично и ме помоли да изчета следното. Преди 11 години синът ми беше отвлечен. Отвличането беше установено от гръцките органи. съответните случаи на Югент Амп нито бяха санкционирани, нито ми върнаха сина. Той е бил настанен в институция, в която нито аз, нито неговите братя и сестри можеха да го посетят. При такива действия говорим за измъчвания и това противоречи на член 1 от конвенцията против измъчването. В Германия немските югентемтера в много случаи нарушават а, разпоредбите. Филип Болон много добре използва досието на моето а, дете, за да покаже по какъв начин са разделени а, децата от своите родители. На 9 октомври 2012 година господин Болон писменно ми а, потвърди, че е имало нарушаване на човешките права. Имаше и доказателства от моя страна, които показваха, че а, политици а, са получавали погрешна информация. Това не е нищо ново. Германия обаче не се опитва да направи нищо, задушава дебатите за Югент Амт. Ам, изпратих оригиналните документи на комисията и а, те бяха отхвърлени. Ние а, поискахме експерт-адвокат да участва, но това предложение беше отхвърлено. През 2002-2013 Германия беше призована да упражнява контрол върху тези институции амт. Германия, въпреки големият брой съдебни решения, не е предприела нищо. В, в областта на семейното право Ораторът казва, да, бързо говоря, защото нямам време. Съдебният ми процес продължава повече от 10 години. Няма изгледи за неговото приключване. Моята дъщеря и аз живеем от моята малка пенсия. Имам сериозни пристъпи. Някои от тях можеха да бъдат с фатален изход – не изгубих работното си място. Да не говорим, че съдебните процеси ми струваха 100 000 евро. Освен това, тази сума трябва да платя и е, като издръжка за моя е, отнет син. Да не... Е, понеже водих процес и за изплащане на обещетения, трябваше да платя съдебни разходи в размер на 100 000 евро моля ви, помогнете ми, за да се възползвам от моите човешки права. Аз съм беден и болен и няма никакви изгледи да видя сина си отново. Искам още това лято да мога да видя сина си, защото вече една година измина без да а, съм го видял. Искам отново да се събере моето семейство. Искам да има адекватно обещетение за мен и а, за моите деца. И така, допълнителен коментар от мен по. А, Познавам господин ам, Промка лично. Той много добре е запознат с въпросната материя. Той е изпратил подробни документи до ам, петиционната комисия, обаче всички материали са ам, унищожени. Моля ви, помогнете му. Благодаря ви. Благодаря. Сега а, а, Маринела Коломбо. А, която се представя от Лукас Кумди. Да. Добър ден! Ще представим петицията от името на госпожа Коломбо. Дами и господа, ще дам думата на господина, който ще говори не само от мое име, но и по общия проблем за германската служба Югент Амт. Вече а, е, три парламентарни мандата направиха всичко възможно, за да не хвърлят е, повече светлина върху този германски проблем. Германските членове на парламента се опитват е, да попречат на родителите да говорят и на депутатите да чуят техните доводи. изглежда, че доста много силно се е съсредоточена в ръцете на германците, защото мнозина като че ли се боят да им противоречат. Онези в, в парламента, които им се противопоставят, са избутани в периферията и в края на краищата принудени да мълчат. става дума за деца герман, от, германски, от Германия и от Австрия, които а, биват а, а, закарани в а, Дания. А, а, но а, има втора класа граждани в Германия, очевидно, и ако ще бъде така, ако това ги приемаме, трябва да престанем да говорим за мултикултурализъм, многокултурност и така нататък. Нашите деца там нямат права. И а, затова се питам дали някой чете доказателствата, които ние превеждаме. Изпратихме документи още през 2012 година с стотици приложения, не получихме никакъв отговор. Моята петиция беше обсъждана през 2012 и 2014 година и въпреки публичните уверения, че ще стане отворена, тя беше затворена през септември 2014 година, без да се получи някакъв отговор. значи аз бях наказан за това, че разкрих нещо, което би трябвало, трябваше да остане в тайна. Бях женен за германска гражданка, живеех в Германия, където имах бизнес е, и имах намерение да остана там, след като се разделихме. Не мога да разбера защо в резултат на решението на Югент Амт, моята партньорка, която продължава да работи за това учреждение, моята бивша партньорка, прави всичко възможно, за да ми попречи да, да, остана, да бъда в контакт с моите деца. Нямам достъп до тях. Германия упражнява натиски върху италианските съдилища. Знам какво ще кажат членовете на парламента от Германия. Сигурен съм, че бях, че моята страна ще раз, разбере фактите и съдът в Милан обаче прие най-различни фалшиви а, доказателства от Германия и направи всичко възможно, за да скрие а, истината за техните действия. Опитвам се да убедя а, властите в моята страна, за това, че моите деца биват превръщани в германците. стават германци. Колкото до комисията по петиции, вече от много години се боря да бъда чут, воден от любовта към децата си. Моите деца са млади, миролюбиви, интелигентни европейци, но сега, сега те само говорят само немски, нямат никаква връзка с Италия, нито с италиански език и култура. те абсолютно са загубили всякакво доверие в, в възрастните и в техните институции. Всичко това германците наричат най-добри интереси на детето, които претендират, че защитават. А възможно ли? Е? Не е възможно толкова дълго от време да ви оставям да говорите това ще бъде в ущръп на другите вносители. Взимате, отнемате от тяхното време. Ако може, приключете с 10 секунди, в рамките на 10 секунди. Приключвам. Ще се опитам да обобща. Госпожа Коломбо твърди, че асоциациите, в които тя членува, са единствените, които се опитват да, да се борят срещу това, което прави Юген Амт в, Германия. А всъщност това е работа на Европейската комисия. А, става дума обаче за експерти, които а, се придържат само към а, буквата на закона, а не към това, което причиняват действията на Юген Амт. Мисля, че това обобщава нейната петиция. Председателката. Надявам се, че госпожа Коломбо следи това заседание по интернет. Разбирам вашия случай, много внимателно ще бъде го разгледаме, но не можем да отнемаме от времето на други петиции. Затова сега давам думата на Арис Христидис. Имате думата за 4 минути. Подготвил съм си реч, която е за 10 минути. Ja, ich spreche auf Deutsch. Ще говоря на немски. Е известно, че през 2005 година моята съпруга, бивша съпруга, се изнесе от жилището, и, от жилището ни и взе двете деца. През двете години, докато дойде решението за развод, моите деца получиха нов адрес, германски паспорти и вече не посещаваха часове по гръцки. По време на периода до развода аз получих право да посещавам децата си с отношение 1 към 6. След това това съотношение беше намалено на 1 към 10. Това е нарушение на разпоредбата за равенство между родителите. Тази разпоредба обаче не беше спазана така или иначе. Аз бях много травматизиран от поведението на моята съпруга, която настройваше децата срещу мен. Не можех да упражнявам и своята професия, защото бях диагностициран с предположение за раково заболяване. След да не говорим, че а, моята а, съпруга е ам, злоупотребявала с а, нашето дете, като ам, той е на 12 години, когато а, тя го тя уврежда неговите генитали. След това, през края на, през края на юни месец 2010 получих забрана да напускам страната. Бях обвинена, че незаконно съм превозвал деца в Гърция. През февруари 2014 година Генералната прокуратура във Франкфурт на Майн потвърди, че ам, не е имало никакви подозрения за изчезването на каквито и да е било деца. През 2010 година имаше искане от експерт, да има психологическа консултация а, заради а, сексуална злоупотреба и увреждане на гениталиите на едното от децата. Е, е, заключението беше, че тя е а, навредила само на собствените си деца, но като а, учител, преподавател, тя не представлява опасност за другите деца. а, нямам право а, аз да питам какво се случва с децата ми. През август 2011, 10, годи, 10 дни след рождения ден на 12, на 12 годишния ми, син, децата бяха прехвърлени в друга провинция на 500 км от Бремен. Новата съдийка през 2011 година, която е в Бремен, каза, че не е получила никакви документи от Есен Междувременно беше, е, бившата ми съпруга твърдеше, че не е нанесла никаква вреда на малкия ни син. Обвиненията за малтретиране е, бяха успорени. По-късно имаше становище, че на мен трябва да ми се откаже правото на завеждане на всяко съдебно производство в съда, който се занимава с, семейно, с семейните въпроси. Освен това беше казано, че Е, няма никакъв проблем за моите деца, че нямат контакт с гръцката култура и гръцкия е, език. Моите е, синове няма как да ме разберат, когато им говоря на гръцки, дори предсъдята за това, че са били обект на сексуално малтретиране или за това, което се е случило. Да, много сме потресени от това, което се случва с вас и за това, че вие сте подложен на такъв натиск и а, ще ми се да ви, да, да, да ви дам много време, но за съжаление нямаме толкова време и ви моля да се придържате към времето ви за изказване. В противен случай ви отнемате времето на друг вносител на петиция, който се намира в същото положение като вашето. Сега давам думата на Хелга Симпсън. Um, the big problem of... Големия проблем с а, Югентамт, а, наред с това, че продължава традицията на нацистите, е неквалифицираното използване на държавни служители. Това постоянно води до ситуации, които могат да се определят като нечовешки и е в разрез с а, първия параграф на немската конституция. Особено като се има предвид, че този закон говори за достоинството на майката, бащата и детето. Различните видове жалби, свързани с дисциплината, се заглушават, без да се отбелязва нищо в досиетата на съответните лица. В Югентамт е, прикамват родителите да се обърнат към семейен съд за да получат достъп до своите деца и до техните права. Семействата не може да имат необходимата сила и мощ, за да защитят своите права. Институционализацията понякога води до там, че се е, плащат е, пари и е, се е, работи за е, собственото благо. Мисля, че трябва да се направи тест за пригодност на всеки служител, който се занимава с правата на децата. Психологически тест, освен това тест свързан с познаване на Конституцията, Това ще помогне за предотвратяването на погрешни решения, решения, които са устарели по своя характер и ще спести на държавата много пари. Освен това, ще се облегчи дейността на така наречените детски домове и ще се намерят места, които са много по-човечни е, за децата. А междувременно бежанците могат е, да намерят място в тези е, центрове. Следващия оратор. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, говоря от името на господин Герхард Юртнер. Има движение за родителите и децата. Представители на родителите се занимават с повече от хиляда случаи, свързани с нарушаване правата на децата и родителите в Германия. Тези случаи могат да бъдат представени при желание. Да не говорим, че се нарушават правата по Конвенцията за човешките права, за правата на децата и Конвенцията против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 последици за децата. Децата е, са подложени на много голям стрес, когато нямат контакт с близките си лица или когато не могат е, а, да имат е, някакъв контакт или връзка с тях. Всичко това в дългосрочен план води до сериозни здравни проблеми. В университета в Мюнхен под ръководство на професор Гресла се провежда изследване за това какво е въздействието върху здравето, върху засегнатите лица в такива случаи. Установява се, че има много сериозни негативни последици за децата и родителите и че фактическия състав е ам, еквивалентен на а, този, който е обхванат от конвенцията а, за е, забрана на изтезанията. Семейства, е, семейните е, съдилища, както и институциите Югендамт, а, системно нарушават правата на децата и родителите. В Мюнхен една адвокатка каза, че може да бъде изолирано едно дете от контакта с негов родител, но това не е ефтино. Това изказване го има и в интернет. Децата се депортират в детски домове и се изолират и от двамата родители или пък се настаняват в приемни семейства. Това са така наречените и в двата случая инкогнито грижи. Същата професорка Гресле Греси посочва, е, че изолирането на децата от техните родители и техните роднини води до сериозни здравни проблеми. През 2008 година психолог получава около 300 експертни становища, е, от е, които само няколко са наистина аргументирани доказателствата в много, в много случаи се манипулират и тълкуват неправилно. Господин Франц Тома е искал да внесе петиция в комисията, обаче е бил заплашен с драконовски мерки в случай, че подаде петицията, т.е. на него са му били отнети всякакви демократични права. Да не говорим, че служителката на институцията Югент Амт го е лишила от всичките му ам, права. Друг а, вносител на петиция е бил а, заплашен след интервю, което е дал, а, че а, вече няма да види ам, своето а, внуче и нито дъщеря му, нито той са ви, видели детето от тогава. Моля ви, намалете темпото, защото преводачите не могат да ви следват. Е, освен това, времето ви свърши. Както казах, след това интервю ам, вносителят е бил заплашен, че няма нито той, нито дъщеря му да видят трите малки деца, без никакво основание. И наистина ние вече не видяхме децата от тогава. Искам а, само да формулирам нашите искания. Германия е, е била призовавана многократно да предприеме мерки. Нищо не е направено. Нека комисията по петиции да ам, поиска процедура за нарушаване на законодателство съгласно член 6 и 7 от ДФС. Нарушен е и член 7 от Конвенцията за основните права и правата на човека. Освен това, тук са нарушени член 6 и 7 от Конвенцията за човешките права. Спирам до тук. Председателката, да, разбира се, ви отново ще вземете думата, след като комисията изложи своята позиция. Ще имате още две минути. сега, Лука Путин, може да вземете думата, за да опишете вашия случай. Allora, черка di есере più кончи... И така, ще се опитам да съм съвсем кратък, за да не узурпирам времето на другите е, вносители. Искам да хвърля светлина върху още една част от дейността на Югентамт е, спрямо чуждестранните родители. Става дума за една административна процедура, чиято цел е да задържи колкото се може повече деца в Германия. You, you know what? We, we take a break for five minutes. Пет минутна почивка. Пет минутна почивка. Et maintenant, on va recommencer. И, и сега а, подноваваме нашата работата. Ще дам думата на господин Ален Жили. И тъй като а, той а, е незрящ, секретаря ще прочете вашето изявление. Аз ще го прочета от името на господин Жали. Разрешете ми най-напред да реагирам на писмото на комисията, което получих на 27 април в 5 часа и 21 минути. Закъсняло писмо, което показва, че нашето присъствие тук не е желателно. Към нещо беше прикачено писмо от 9 страници от Министерство на правосъдието на Бавария и ми бяха дадени само два дни да му отговоря. Намирам а, това писмо за обидно, презрително и дори, дори дискриминационно. Според мен е очевидно така комисията одобрява нарушенията от страна на Германия. Вие като че ли не искате да изслушате такива вносители като мен, хора, които не са германци и са стигнали до вас комисията би трябвало да отдели достатъчно време, както тя го направи в Дания, където докъсно през нощта бяха изслушвани петициите на няколко германски деца и австрийски задържани в Дания. Комисията трябва да вземе да вземе мерки срещу страни, които се крият за принципа на субсидиарност. Искам да ви напомня, че от 11 феврали 2014 година евродепутатите Петър Райнер Виланд и Ангелика Версман заявиха, че не може да се страните да нарушават правата на децата, като се крие зад принципа на сумсидиарност. Обаче това се отнася само когато става дума за деца от Германия и Австрия, които са задържани в други страни, не и обратното. И за това комисията казва, че не може да се намесва в работата на Бундестаг, Бунтестага и а, а, да се намесват с всички страни, а, които а, отказват а, а, фактически да работят за най-добрите интереси на децата. Ако а, тази комисия бъде а, закрита, трябва да заключим, че правдата няма място в Европейския съюз. Е, сега някои от доводите за това заключение, възоснова на всички решения по моята дело. Първо, комисията би трябвало да се обърне към мен, за да види какви нарушения има, които не са изключени а, днес ще цитирам следните факти, най-важните. Когато се а, с което става дума за незаконни действия, Министерството, Гръбатското Министерство на правосъдието казва, че не може да се намесва в работата на съдилищата. Но когато става дума за деца, които са задържани в Германия, Министерството се намесва като страна в съдебните дела нещо, което противоречи на международните правила. По време на предишното парламентарен мандат, берлинската съдийка Сабине Брегер става, уточни, че става дума за. Само когато става дума за много тежки нарушения, насилие, алкохолизъм или прочие, може да се занимава с тях Югендамт. А, обаче, по, съгласно член 162 втори на кода FAMFG, а, предвижда Югентам да се намесва във всички случаи, когато става дума за интересите на децата. Когато а, а, са взети решение по отношение на родителските права, а, а, трябва да се вземе предвид а, къде живеят децата. При мен са отказани правата на посещение. Всички права да бяха дадени на германският родител. Много пъти тези права, право на посещение се отказват, като се твърди, че децата ще бъдат допълнително травмирани от контакт с другият родител. Процедурата по този начин се опитва да скрие дискриминацията спрямо негерманският родител. Става дума и за анонимни обвинения. По някой път се обвиняват преводачите, че не са професионалисти. Задава им се въпроса, не превеждате ли правилно и а, при обжалване същият а, съдия а, трябва да реши а, а, жалбата. Когато искате правна помощ, а, средства за, за правна защита, питат ви наистина ли нямате пари. А, във всички случаи германският а, а, родител има така нареченият бингунгстолеранс много по-голям от другия родител. Германските съдилища, Юген Ам и така нататък, понякога твърдят, че връзките между брати и сестри не са още много силни, защото само 2-3 години са живяли заедно. А, ако става само за германско дете, казвате, че за връзката с новоредението е брат или сестра е много силна тъй като съм сляп, дъщеря ми бе дадена на, на майка си. Не се взима преди това, че не мога да пътувам често с влак, тъй като съм сляп. Но не ми дават тази възможност, защото съм щял да я отвлека и да я задържа при себе си. Ален Жули. Това беше неговото изложение прочетено а пред нас. А сега ще чуем едно друго изявление от името на Лореле Ведентин. Ще говоря бързо, защото съм подготвила някои опорни точки. Ако искате да говоря по-бавно, просто ми кажете. На 21 март 2013 година детето ми е, беше отнето е, с насилие от училището, като петима полицаи са били там след година и половина срещнах отново сина си, като имаше придружители и нямах право да говоря на моя език. На 18 март 2015 година за последен път видях сина си. Бях опрекната в следното, тъй като баща му е а, направил постъпление, ми беше забранено да видя синия си, да видя сина си. На родителите се забранява да а, говорят на собствения си език по време на срещата с детето. От две години се боря за сина си, а, който а, им за съжаление, подложен на психически натиск следствие на това, че е под опеката на друга институция. съдът не иска да вземе предвид искането на детето. Синът ми ми каза, мамо, аз имам страх от югент Амт, защото ми казаха, че ако не искам че, а, да остана при Югент Ам, те ще ме пресме, преместят някъде другаде и аз няма да те видя повече. Съпругът ми е отправил обвинения чрез адвокат и а, винаги е правено това, което е искал Югент Амт. А, имах а, контакта с а, е, експерт от Югент Амт и тя ми каза, че съм психически болна и не мога да се грижа за сина си, дори представлявам е, заплаха за него. Е, този син е четвъртото ми дете. Дъщеря ми ме чака отвън. Тя е на 21 години и не иска да ме напусне преди да се омъжи. Ако съм толкова опасна майка, тя няма да иска да живее с мен. Синът ми ми каза, мамо, обичам те, но нямам право да ти кажа, че те обичам, когато има представител на институцията. Не мога да кажа на сина ми, че го обичам и че ще направя всичко възможно, за да го взема в къщи. Нямам право да му кажа, че ми липсвам. Тези ам, неща, които казах до сега, ам, описват историята ми в Германия с Югендамт. Децата, които се взимат под опеката на Югендамт, струват от 5 до 7 хиляди евро. Не се знае въобще а, децата къде се настаняват. Благодаря ви, това беше от мен. Thank you. Извинявам се, че съм развълнувана, но просто през 2014 година 42 000 деца са взети под опеката на югент Амт И това, което искам още да кажа, че втория експерт ми каза, че аз не съм психически болна и че мога да се грижа за детето си и не представлявам опасност за моят син, но въпреки всичко юген там не ми дава сина обратно. Now telling you something. А, искам да ви кажа нещо. В тази зала сте в безопасност. Никой няма да ви навреди, да ви турмози или да направи нещо друго, лошо с вас. Тук сте в безопасност, разбираме, че говорите за е, изключително емоционални е, въпроси. Става дума за човешко страдание и е, ние приемаме много на сериозно това, което ни казвате. Опитайте се да се успокоите. Сега ще дам думата на Йоанна Сердинска и на Маргарет Седи от комисията. Извинявайте, какво стана с моето изказване обаче? След комисията ще ви дам думата отново. Госпожа Еви. Е, господина не можа да произнесе своята реч, е, тъй като беше прекъснат. Извинявам се, господин Путин, казва председателката. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви представя още един аспект от дейността на Югентамт в Германия с цел да се легализира заграбването на деца с двойно гражданство. Това е една административна мярка, която се маскира така, че да изглежда законна, но не е. Иска се от чуждестранния родител да изпрати всички свои лични данни, за да може да се оказва натиск върху него. Чуждестранното лице трябва да се обърне към адвокат, защото се налага, а това прави живота много труден, защото документите трябва да се превеждат и е много трудно да се признаят в различните правни системи в Европа, ако изключим Австрия. В Германия чуждестранен адвокат, който иска да представлява едно дете, което е отнето, трябва да се обърне към немски адвокат. Тук се стига до проблема с правомощията, юрисдикцията, териториалността. Ето защо е на лице сериозен риск един родител да не може да види своето дете повече. Трябва да се направи нещо във връзка с Югент Амт. Германското законодателство трябва да бъде по-стандартизирано трябва да се взимат предвид интересите на хората в неизгодно положение, както се прави на много места в Европа. Нещо трябва да се направи. Югент Ам трябва да отстъпи с крачка назад. Същото въжи и за германското законодателство. Ще оставя повече време за колегите вносители и ето защо така приключвам своята реч. Ще дам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател, благодаря на всички вносители, които отнеха от ценното си време, за да дойдат тук. Разбираме, че страданието им е безмерно. Изисква се геройство да дойдеш тук и да разкажеш за това, което си преживял. Няма печеливши в тези казуси, има само губещи и децата губят. Те са най-големите губещи. Комисията прави оценка на всяка петиция по-отделно. Налага се това да се прави. Следим дали е нарушено европейското законодателство. Основният интерес на детето е най-важното, когато разглеждаме всички тези казуси по отношение на всички петиции, свързани с Югентамт, а постъпват много такива в течение на години, има 6 нови, които не сме оценили в пълна степен, във всички тези случаи няма информация, няма доказателства на европейското законодателство. Наред с проучвателната мисия на Комисията по петиции, трябва да се припомни, че след размяната на писма между заместник-председателя Рединг и съответния ресорен германски министр Шрёдер, Комисията по петиции има право да се обръща пред германските власти за всички жалби, свързани с Югентамт. Това е изключително важно. Ако държавите членки имат е, компетентност по отношение на семейното право и правото за защита на детето, на национално ниво трябва да се предприемат необходимите мерки. Това е мястото, където това трябва да става. Така че ви приканваме да използвате националните канали за действие тогава, когато те са налични. Много е важно да не се забравя, че всички държави членки на ЕС са ратифицирали конвенцията на ООН за правата на детето. Държавите членки имат задължението да защитават децата, които страдат или са под риск да бъдат с нарушение права или изтезавани и така нататък. Държавите членки трябва да правят всичко възможно да не допускат поставянето на деца в специални институции и трябва да се опитат да намерят по-добри условия за тях. Когато определяме нашите приоритети и е, различните е, проекти за финансиране, ние говорим за проекти от този характер можем да следим косвено какво се случва с финансираните проекти. През последните няколко години сме финансирали е, обучението на практици, които се занимават с е, такива дела. Е, тези хора знаят за това какви са правата на децата, правото на детето да бъде изслушано и така нататък. Европейския форум за правата на детето постави ударението върху интегрираните системи за защита на децата през 2012-2013 година, а следващата година ще говорим за сътрудничество, както правим в много други области. Всички сме съгласни, че много може да се подобри. Тук ще говорим за системите, на превенция, системите на идентификация, сезиране, е, средства за правна защита, действие последващи действия, информация и така нататък. Няма вълшебно решение за, за всички тези проблеми. Понякога е в интерес на детето да се налагат ограничения по отношение на използвания език. Например, ако е на лице е риск да има отвличане. Търсим практически решения на проблемите. Например, работим с британските власти, за да се осъществи една среща между представители на ГД правосъдие на комисията и заместник директора в Британската служба по семейно право. Йоанна Срединска от комисията ще ви даде информация относно регламента Брюксел 2. Съм за кратко ще се спра на това, което господин Тимерманс каза, е, че не можем да разширяваме нашите правомощия безкрайно, но трябва да видим как съществуващите инструменти могат да бъдат подобрени. А на предишните си е, заседания имахме възможност да представим а, е, а, е, регламента, който в случая се прилага. Днес а, напомням, че този регламент е инструмент за правна помощ, правно сътрудничество, трансгранично правно сътрудничество. Сега този регламент е в процес на преразглеждане и процесът е в ход. На този етап можем да кажем, че в рамките на процесът на преразглеждане на регламента и правилата за юрисдикцията и прилагането на съдебните решения, разглеждаме възможността да включим органите, които се занимават с въпросите на благополучието на децата в съответните страни. Във всички случаи трябва да видим как процедурите, които сега регламентът предвижда, ще могат по-добре е да служат на нуждите на децата и да отговорят на, на нуждите на децата и техните интереси в бъдеще. Ще продължа да ви информирам докъде е стигнала работата по преразглеждането на този законодателен акт. Благодаря на представителите на комисията. Благодаря, че тук изразихте не само гледната точка на комисията, административната гледна точка, но също така и чисто човешкия си интерес към повдигнатите въпроси. Сега ще дам думата на депутатите. Господин си има думата най-напред. Благодаря госпожо председател. Аз трябва да кажа, съм буквално шокиран. Шокиран от това, което току-що чух. За поведението на германските служби, които са натоварени да защитават и се грижат за интересите на децата. Става дума за службата Югентамт. Значи тук има две страни, две измерения. От една страна отчуждаването на родителите от своите деца, които те не могат да виждат. И второ, очевидно не става дума за изолирани случаи, става дума за една административна практика, която е в полза на дискриминация право единият от двата родител, двамата родители. Очевидно, не може, това е нещо, което не може да се търпи. Въпросът е да видим какви са компетенциите на нашата парламентарна комисия и на Европейския съюз относно решаването на този проблем представителите на Европейската комисия тук казаха и тук трябва да кажа, че не съм съгласен с това. Те твърдат, че Европейският съюз няма правомощия при тези случаи. Не съм съгласен с това. Въпросите за защитата на детето се отнасят до основните права. И а, е, ръководно начало трябва да бъде тук интересът на детето. Но наред с това съществуват и права на родителите – не може да се отчуждава родителите от детето. С много, много редки изключения, които трябва да бъдат много ясно дефинирани. Ако един от двамата родители не е германец и губи родителските си права, тъй като другият родител е германец, и ако това е правило, което, към което се придържа Юген Амт, тук може да видим иначе една тенденция, една схема, по която винаги се работи. И очевидно разглеждането на подобен подход е в правомощията на нашата комисия, защото става дума за нарушение на правата на човека, нарушение на правото на семейен живот. Комисията обаче ни казва, това е въпрос в рамките на националните правомощия, обърнете се към германските власти, те ще решат проблема. Но аз мисля, че за всички петиции, които изслушахме днес след обед, общото е, че те всички са граждани на Европа. И това европейско гражданство им поражда редица права. И това не са само финансови или економически права. Това са граждански, политически права и преди всичко права, които се отнасят до гражданското законодателство. Когато, защото има решение на Европейския съд, когато става да дума за двама родители, които бяха с испанско гражданство. Ставаше дума за името на детето, за малкото име, за бащиното име и така нататък родителите се обърнаха към съответната юрисдикция и съдебното решение беше, че от европейското гражданство, европейското гражданство поражда граждански права, които дават възможност на родителите, които са с чуждо гражданство, абсолютно законно да пребивават в страната, в която желаят, възоснова на своето европейско гражданство, те имат право да се ползват със същите граждански права, както другият родител, който е граждан на друга страна. Защото в случая, обаче, всички случаи обаче, не германският родител губи при тези а, спорове. Когато се прилага обаче 17 член който се отнася до европейското гражданство, трябва да кажа, че нашата комисия в, в тези случаи трябва да има правомощията да изкаже своето мнение. Ще ви предоставя с голямо удоволствие юридически текст, който се отнася до този въпрос, който ще ви даде възможност да действате срещу Германия за, кът, поради системното нарушаване на изискването на 17 член това са е, всички случаи, когато на родителите се забранява да бъдат в контакт с детето си, забранява им се да говорят на своя език със своето дете. Тоест става дума за нарушаване на абсолютно основни права на гражданите на Европа. И приключвам, госпожо председател. А, а, значи става дума за а, закона на земята, така наречения, къде е родено едно дете, но в случая това не може да се отнася до, гер... до федералната германска държава. Защото става дума за нарушение от страна на федерална федерална Германия. И аз смятам, че в случая е нарушен един основен принцип, разписан в 17 ти член, който третира въпроса на европейското гражданство. И мисля, че вие може да се обърнете към а, съда, защото става дума за много ясен случай на дискриминация, госпожо председател. Флагрантна, флагрантна дискриминация срещу негерманските тъжители в случая. И аз ще ви предоставя правния текст, абсолютно подробно документиран, с който мотиви, се мотивира това решение, това твърдение. Мисля, че за първи път изказване на наш депутат получава спонтанни аплодисменти от вносителите на петиции. Надявам се, че няма това да бъде единствен случай, господин Мария. Вече съм писал пространно по въпросите за европейското гражданство. Още от 15 години насам. Затова говоря по този въпрос. А продължаваме, казва председателката. Господин Мартен, имате думата. Благодаря, госпожо а, а, председател. Аз съм също така направо съкрушен от това, което чух. Значи, говори се, че всички петиции се разглеждат случай по случай. А, но във всички тези петиции има нещо общо. Абсолютно неясният начин, по който действа Югентамт. А, е, кой се крие за тази институция, за да може тя да действа по този начин? дали това е Бундестага, два пъти те към тях се обръщаме. Става дума също така и за съдии, които взимат решения. В момента Европейската комисия ни казва, че в случая става дума за правомощия на страните. Защото не може да се подава жалба в Германия по този начин. И хората идват тук, очакват отговор и получават отговор, който обаче не е, е удовлетворителен. И е, затова, госпожа председател, аз също съм родител, слагам се на мястото на тези хора и знам за какво става дума. но какво искам? Трябва да спази закона. А всеки път а, германските органи се крият зад принципа субсидиарност. А, но това не може а, а, да оправдава всичко. Защото става дума за елементи на закона, които явно показва, че става дума за а, правомощие на Европейския съюз. Брюксел 2, например. А, също така Европейската заповед за арест. 12 такива европейски заповеди за арест са поискани от Германия. Трето, трансграничните правила, когато става дума за свободното движение на хора. И а, ако има европейски правомощия, очевидно, че те се отнасят и до хартата за основните права. Значи не може а, а да се крие а, значи, федералния закон а, за а, принципите на субсидиарност. Аз мисля, че е крайно време. А, е, крайно време. А, а, но ще кажа на тези, които са сега за първи път в Европейския парламент. Не за първи път обсъждаме този въпрос. Имахме а, а, а, не малко обсъждане на този въпрос, но нищо не беше направено. Трябва сега да имаме смелостта да кажем открито, Югент Ам нарушава европейското право. Необходимо е да имаме тази смелост, защото днес а, това ясно проличава. И ще ви дам още един пример. Става дума за една двойка а, френц, баща французин, майка германка. А, няма никакъв конфликт помежду. Те продължават да са е, е, брачна двойка има две деца. Е, един я отива във Франция и казва, че ще отиде в, Франция. И съответно, учителката на детето решава да се обади на Амт и, и, и да каже да е, е, се, за този случай, детето бива взето от Югендамт. И какво се прави, за да се намерят детето? Чуйте ме, чуйте ме, госпожа председател. Става дума, че хората а, се опитват да намерят собственото си дете в Германия, за да го заведат във Франция. А обаче тя, ако се върне в Германия, има опасност да влезе в затвора за отвичане. А, на дете. Ето такива случаи сме свидетели. Ça s'agit d'une situation cauchemar, de cauchemar. А това е абсолютно кошмарна, кошмарна история, казва председателката. Сега Бетрис Бесера. А, бих ли могла и аз да кажа нещо? това е последната ми възможност да пледирам този случай. Нямам никакви правни възможности да действам по-нататък в Германия. Председателката. Знам, че това е отчаяващо състояние на нещата. Трябва да приключим. Имаме записани много желаящи да се изкажат. Именно е, членовете на Европейския парламент трябва много внимателно да разгледат тези случаи, за да се опитаме да помогнем. Беатрис Бесера от името на Алде. Благодаря, госпожо председател. В началото искам да благодаря на вносителите. Дошли са тук, за да засвидетелстват своята съпротива и своя кораж и чувство за отговорност. Преди да коментирам този голям набор от петиции, по които работим днес, искам да кажа, че Европейската агенция за основните права публикува едно проучване, което се нарича Перспективи пред децата и техните права. Тук става дума за нещо много повече от най-лошите практики на една институция. Ние като европейски институции от своя страна трябва да следим за интересите на децата. И трябва да създадем рамка за, за развитието на децата, което да отчита техните интереси. Проблема с а, родителските права, правата на попечителство в Европейския съюз е много голям. И ето защо се стига до много големи затруднения в международен план. Знаете, че все повече международни семейства има поради свободата на придвижване. Обществата се развиват и ние трябва да предприемем стъпки в това отношение. Европейските граждани разговарят, срещат се благодарение на технологиите и благодарение на свободата на придвижване. Но европейското законодателство е много изостанало, то е устаряло. то е законодателство от миналото. Мисля, че трябва да актуализираме законодателството за родителската отговорност. Може да има разлики по отношение на съвместното попечителство, например в Великобритания е, то се насърчава, същото въжи за Чехия, в Германия обаче това не е така и се стига до дискриминация. Е, това се постанови от Европейския съд е, по казуса Холст Шенега, делото Холст Ченега. Не искам да отнемам повече от ценното ви време, но в Декларацията за правата на детето се говори за интереса на децата. Когато има раздяла, законна раздяла, детето има право на срещи с двамата родители, дори и един от тях да живее в друга страна. Тези петиции показват, че точно това право е нарушено. И ето защо правим такива изслушвания. Съюза няма компетентност да хармонизира семейното право в държавите членки, но ние имаме право да работим по рамката. Член 81 каза, че Съюза трябва да развива правно сътрудничество а, по трансгранични въпроси, включително и да приема мерки и законодателство, което да оказва въздействие върху законодателството в държавите членки. Има нужда от политическа воля, за да се случи всичко това обаче – Имаме семейно право, което е устаряло, имаме нужда от ново законодателство, от ново правно пространство за всички наши граждани. Е, новодошлите хората, които са тук при нас, днес доказват това. Благодаря госпожа Еви. Благодаря. На лице е проблем в немската система на семейното право. Три мандата вече се убеждаваме в това. През 2008 година членовете на тази комисия създадоха работен документ, който описва различните аспекти е, на германската система на семейно право. Там се говори за Юген, там е, в доклада се призовават германските власти за да направят преглед на това законодателство. Продължаваме обаче да получаваме петиции по подобни въпроси. В тях се говори за постоянни нарушения. Имаше проучвателна мисия в Берлин, с цел да се разговаря с германските власти. В началото те отказаха да разговарят с нас. След това разговаряха, но казаха, че Югентамт присъства във всички провинции на Германия и не става дума за едно отговорно лице. Имахме срещи с германски юристи. Там говорихме обаче само за правния кодекс. Вижда се, че според властите проблем няма. Ние обаче продължаваме да получаваме жалби относно дейността на Югент Амт. Знаем от интернет, че хората много се притесняват от специфичния характер на германското законодателство. То е много различно от това в други държави. Гражданите на Европа от своя страна стават все по-мобилни. Ето защо мисля, че трябва да се организират семинари, събития относно различните семейни права. Статистиката обаче показва, че нивото на хармонизация на семейното право в Европа и взаимното признаване на съдебните решения се провалят. Ето защо наше задължение като представители на народите и на отделните европейци е да спрем с тези порочни практики. Първата стъпка трябва да бъде да се направи съпоставка на различните правни системи. Следва да се гарантира, че няма да се работи само по отношение на Югентамт е, и на тези срещи да присъстват само хора от Европейския парламент. Не трябва да има представители на неправителствените организации. Имаме нужда от присъствието на практици, хора, които знаят за какво става дума, а не е, само на теоретици. Освен това, трябва да знаем дали се защитават правата на децата и дали съдебните решения се изпълняват. Само ако това се случи, само тогава ще сближим европейските правни норми тъй като различията са големи и те трябва да бъдат подчертани и трябва да се намери общо решение. Предлагам днешната дискусия да доведе до създаването на работна група по този проблем. Тази идея беше представена и в рамките на проучвателната мисия. Това може да бъде една е, група с хоризонтални задачи, която да ни позволи да направим някакъв напредък, защото положението в никакъв случай не е лицеприятно. Благодаря, казва председателката. Давам думата на госпожа Жданок. Благодаря, госпожо председател. Може би мен няма да ме аплодират, защото не съм голям оптимист, за съжаление. Познанието ни прави песимисти. Господин Мариес е, и вие говорихте за хартата. Неодавна зададохме въпрос на заместник председателя на комисията Тимерманс, говорихме за хартата и той спомена за блокажа пред е, функционирането на тази харта, член 51. Ако чуете сега отговорите на представителите на комисията, ще видите, че и те говорят за член 51. Господин Тимерманс каза, че не можем да променим договора. Добре, но като политици трябва да направим нещо. Ако не друго, поне да говорим за този огромен проблем. Много се радвам, че се говори за този член 51 и че този член е включен в нашия доклад е, трябва да има становище, тъй като става дума за нарушение на основните права. Аз вярвам повече на действията на политиците и действията на отделния човек. Уважаеми вносители, вие трябва да разберете, че ние не сме съд. Не можем да действаме като съд и да кажем, детето трябва да се върне е, на съответния родител и толкова. Не, ние не сме съд. Ние можем да окажем политическо въздействие. Това е нашата задача и ето защо аз напълно подкрепям предложението на госпожа Еви да се създаде работна група. Може и да не е работна група от самото начало, но трябва да има някаква специална задача, която да се възложи. И първото нещо, което трябва да направим е да напишем писмо. Както направихте, госпожо председател, след като разгледахме петициите свързани с Великобритания. Имаше решение да се напише писмо на британските власти. Може би е дошло времето да се обърнем и към германските власти и най-вече към Югент Амт. и да кажем, че е имало проучвателна мисия през 2011 година. Аз си спомням за тази мисия, разгледахме доклада. Можем да видим сега кои от препоръките са изпълнени. Еми никакви препоръки не са изпълнени. Имаме петиции още от 2007 година, та чак до 2014 година. Вижда се, че проблема продължава да е на лице. Това е първото ми предложение. Второто ми предложение е да действаме по-отделно. Аз имам един положителен пример с това да се въвлекат местните власти. Една петиция, засягаща Великобритания, в която се говори за е, латвийски граждани, е, стигна до там, че в крайна сметка бяха намесени премиера и президента на страната и сега има положително развитие по този случай. Имаше заповед за осиновяване, но ние успяхме да спрем тази заповед и успяхме да включим Латвия като трета страна в производството. Аз бих ви препоръчал да направите нещо подобно в качеството ви на вносители. Поведението на отделните лица. Аз самата във връзка с една петиция по отношение на Великобритания, там вносителя беше обвинен, че крие някаква информация. Та, аз написах писмо на съдията, помолих да бъда включена като свидетел и това оказа въздействие върху производството. Само, че съда каза, че ще постанови в полза на вносителя на петицията и в крайна сметка беше удовлетворено искането на, на, на, на вносителя. Сина на един баща беше пратен на, на, в приемно семейство. Имаме и други положителни примери е, с някакви други органи в Германия, не югентант, но нещо подобно. Мисля, че трябва да се потърсят и положителни примери е, срещу югентамт в Германия. Някой от нашия секретариат е, трябва да потърси информация за това какво работи срещу югентамт. какво може да се направи, за да се стигне до някакъв положителен резултат. Това са моите предложения. Благодаря. Благодаря, госпожо Жданока. Моля ви да изчакате. Моля ви да изчакате. разбирам вносителите. Всеки се опитва да прояви разбиране, но за да можем да работим по-ефикасно и за да предложим някакво решение, трябва да дадете възможност на колегите от различните политически групи да си изкажат мнението. Може да приемете онова, което казват или да не го приемате, да го отхвърлите, но трябва да имаме дебат по тази тема. Ето защо сега ще дам думата на господин Валенса. Давам ви думата. I think we have to be very careful. Благодаря ви, госпожо председател. Трябвам да внимаваме много какво точно казваме и трябва да действаме отговорно. Разгледах всички тези петиции. На първата страница обобщение на петицията, нейната история във всяка една петиция е отразена една човешка драма. Но ам, гледната точка е само едностранна. Да, говорим във всички случаи за деца. Децата имат двама родители, а ние днес чуваме само едната страна. Ние трябва да сме възможно най-отговорни, възможно най-всеобхватни, да изслушаме всички а, участващи страни, в тези случаи. Не говорим тук за обикновени случаи, говорим за човешко страдание. За това трябва да изслушаме и представителите на съдебните власти, представителите на Югентамт, децата, които са засегнати и така нататък. Но няма как да стане това по много причини. Трябва да кажем нещо много важно. Ние не сме съди и ние не сме съд кой ще е най-добрият начин за нас да откликнем на тези човешки трагедии и да реагираме по възможно най-отговорен начин. Ще ви кажа как. Ние не сме правилният орган в този случай, защото не можем да действаме по начинът по който се изисква. Госпожа Мария каза, че някои от тези случаи са стари и трябва някои случаи да бъдат отнесени към Съда на Европейския съюз. Може би и тези случаи трябва да бъдат разгледани там. Но за мен е трудно да си съставя мнение за всеки един от тези случаи възоснова на тези две страници, в които са описани случаите. Не мога, защото аз искам да съм възможно най-обстоен и най-отговорен. Тук говорим за деца. А, и децата са в сърцевината на всеки един от тези случаи. Това трябва да го имаме предвид. Да, разбираме, че всички тези случаи са с много голям емоционален заряд. А емоциите понякога не са ем, добър начин, за да може да се отговори на нашите въпроси. Има различни отделни случаи. Ние трябва да имаме мнение по всеки един от тях, но в момента няма как да намерим отговори на заданите от нас въпроси. Няма как да стане, защото ние не сме правилния орган, не сме Нямаме достатъчно ем, човешки капитал, финансов капитал, за да се справим с това. Това, което можем да направим е да облегчим страданието на вносителите. Трябва да видим какви са отделните случаи и когато говорим за всички тези случаи под един знаменател, това не е добър начин за да се реагира в тази система. Днес имаме 30 случаи, а, а, които трябва да разгледаме и слушахме. А, 7 от тях. Ами, ние трябва да, да вземем един случай и да го обсъждаме седмица и две. Отново ще кажа, това, което можем да направим на практика е... А, да напреднем по отделните случаи. От 6 години съм в тази комисия. Чувал съм за тези случаи по време на други законодателни мандати. Говор... За някои от случаите говорим вече почти десетилетие. И Ам, ние сме принудени да говорим за тези случаи без да ам, се отбелязва някакъв напредък, дори и ам, в най-малка степен. Не съм песимист, но трябва да помислим как по друг начин да поступим, за да отбележим напредък. Благодаря, госпожа Питера. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Nic dodać. Благодаря, госпожо председател. Мога да се присъединя към казаното от колегата ми току-що, но ще и добавя някои неща от себе си. Тук става въпрос за човешки драми, които са представени само от едната от страните по отделните случаи. Интересуваме обаче какво се случва с децата. Виждаме как се чувстват родителите, но какъв е избора на децата? не винаги е така, че борбата на родителите отговаря на очакванията на децата. Децата може да имат различни очаквания към родителите си, може да искат нещо друго. И в този, тези случаи ние не знаем а, какво искат децата, какви са техните очаквания. А, между другото, когато се четат тези петиции, става въпрос за доста обезпокоителни неща. Не мога да разбера как една майка, когато загуби дете, детето си, не знае къде е това дете, е, в чии ръце, дали ще се върне. Искам да знам а, как а, държавата постъпва в такъв случай. Има доста наредности в отделните случаи. Още нещо. Нещо, което много ме обезпокоява. в тези петиции. Ако преди Става въпрос за петиция 0477 от 2012 година. Става въпрос за дъщеря, която е на 20 години. Ами това е пълнолетно лице. За това лице няма кой друг да вземе решение. Това пълнолетно лице има по-малка по, по малка сестра и тя може да се опита да ам, получи попечителството. А, в други случаи също става въпрос за пълнолетно лице. Не знам дали лицето действа от а, собствен интерес. За петиция 1372 от 2011 година. Тук става въпрос също за пълнолетно лице какво си качество действа това лице. Да, децата са непълнолетни, но как стои въпроса с личния интерес, как хората могат да представляват сами своя интерес. На мнение съм, че е добре, когато, е, ако разполагаме с тази информация по петициите, защото говорим тук за нарушаване на човешките права. А, имам един въпрос. Как се ам, подхожа, когато е упражнено насилие срещу децата, когато са на фалшифицирани документите? Има ли а, разследване на тези лица, които са извършили криминални престъпления? Ако някой смята, че ам, е, е имало а, документи на лице и след това ги няма, трябва да има доказателства, трябва съответните органи да извършат разследване. И така, трябва да кажа, че много съм обезпокоена, ам, що се отнася до тези а, петиции. От много години съм в а, политиката, с много неща съм се занимавала в своята кариера. Ам, не само на европейско ниво, но и на местно ниво в а, моята родина. Много често се остава с впечатлението, че ам, човек е а, бил унеправдан. Нямаме никаква информация за това дали всички правни възможности са изчерпани освен това, което е посочено в петицията, ние не знаем нищо друго и трябва да кажа, че съм обезпокоена. Нека да оставим емоциите на страна и трезво да раз... говорим за тези неща. Dziękuję bardzo. Now the floor goes to Peter Yar. Петър Яр има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм а, член на Комисията по петициите и а, поисках последен да взема думата а, качеството си на а, депутат, представител на, германска, на Германия. Трябва да сме честни, че много а, често нашата комисия по петициите стига до своите предели. Години наред се изпращат петиции с различни проблеми. По време на, послед... по време на последният законодателен период ние извършихме мисия с цел основяване на фактите. Това става стана на 24 ноември 2011 година. Много неща се опитахме да изясним. Вносителят каза, че има деца, които са разделени от близките си и а, живеят под постоянен стрес. Аз съм баща на две деца и мога да разбера това. Най-добре е родителите да се помирят в името на децата, когато, да речем, се карат, когато се развеждат. Трябва да признаем, че понякога родителите се намират в състояние на война и децата се използват като оръжие. Всеки държи на своето право, всеки се бори за своето си право, не за правото на детето. Проблемът и при мен е, че ние днес чуваме само едната страна. Всеки държи на, на своята правота и а, съответния орган може да реши, зависимо от това къде е, да реши а, както намери за добре. А, едната страна иска да отнеме а, правото на другата страна. Трябва да има становище от Югент Амт в нашата ам, история имаме малко неща, с които можем да се гордеем. Едно от тях е ам, революцията за освобождение. Югентамт е създаден а, като институция през 1922 година. Да се говори, че това е институция на Третия райх е неправилно. А, на времето си философията е била много модерна, която е послужила за основа на създаването на юген. Там да има орган, когато родителите се карат, да се действа а, в а, името на детето, да се зачитат неговите права. А, така че а, тези органи а, се създават на общинско ниво. С други думи, органите на Югентамт се управляват на местно ниво. Има много такива органи в Германия. И разбира се, когато има много органи, в които работят много хора, се допускат грешки. Не казвам, че Югентамт винаги взима правилното решение. По принцип философията не може и да е изцяло погрешна. Имаме институция, която може да се намеси, когато родителите не могат да се разберат. Относно задълженията и правата на родителите може да се произнесе само семейния съд, т.е. семейният съд постановява решенията. Югентамт също присъства а, по време на производството, защото там има една страна, която казва това е моето дете, има друга страна, която казва това е моето дете, трябва да се изслуша и югент амт. Много често ам, с, съдът действа съгласно препоръката на югент амт. Става въпрос не на последно място и за правния контрол и надзор, който да се упражнява върху органите на Югент Амт. Говори се и е, за въвеждане на надзор от страна административен съд, който да проверява решенията взимани от Югент Амт. Искам да повторя още нещо твърдя, че Югент Амт прави всичко правилно. Има и други примери, които мога да приведа на вашето а, а, знание, на вашето внимание. А, беше изразена критика за а, контролираните посещения. Ам, разбира се, ако а, няма контрол по време на тези посещения, може да се стигне до ескалация. Така че а, трябва да кажем, че нещата не са толкова прости. Има а, много а, неща, които трябва да бъдат взети предвид. Всичко трябва да бъде проучено и проверено, но проблемът е, който беше посочен и от другите ми колеги, че ние изслушахме днес само едната страна, а ние трябва да знаем каква е цялата истина. Това осложнява нещата. Аз казвам отново, ние не сме съди, не сме и съд, както казаха и колегите. Ми, аз самият нямам решение. Ам, трябва да видим какви ще са нашите препоръки, за да видим как ще подходим към тези петиции. Благодаря. А, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред се каже следното. Питам се, каква процедура на изслушване може да реши кой родител да получи родителските права. Но това е положението, по което сме изправени в момента. За това говори всичко, което чухме тук. Понякога съдът пита детето с кой родител иска да живее. Но тук става дума за една крещаща липса на нужното законодателство в Европейския съюз. Нещо, което поражда редица проблеми. Когато в семейството настъпи конфликт, законът дава правото на съдът да даде детето на единият родител, но едно дете, за да се развива балансирано, има нужда от двамата си родители – Е, е, е, подобни случаи вредят дълбоко както на детето, така и на родителите. Европейската комисия, която дава насоки, трябва да направи необходимото. Господин Мариас ни каза какви са правдите насоки, които може да бъдат използвани от Европейската комисия. Европейската комисия трябва да използва всички средства, с които разполага, за да може да реши проблемите с тази, този германски орган, Югенхамт. И сега госпожа Еви последна има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Взимам думата, за да кажа, че от нашата дискусия ясно пролича, а, онези, които работят в тази система, се занимават с сложни въпроси, които засягат и родителите, и децата. Очевидно, ние сега чухме само едната страна в отделните случаи. Очевидно е, между родителите възникват проблеми. И а, това се отразява на децата. А когато на даден родител е отнета възможността да вижда детето си, въпросите стават още по-дълбоки. Има за случаи, за които чухме тук. Не можем да се спираме на тях сега в детайли. Но едно е да се запознаеш с подробностите на даден случай, но не е, е по силите ни да вземем решение въз основа на тази информация. Ние нямаме средства на принуда, но имаме така наречената мека власт, е, когато става дума за посредничество между родителите. Очевидно, Югендамт е източник на много проблеми. Особено, що, става, е, що се отнася до е, ограничаване на правата на родителите да е, виждат децата си. Nei, nei vari procedimenti a cui sono stati. Quindi, eh, a mio avviso, queste sono. И мисля, че трябва да избегнем по-нататъчно объркване и да създадем една работна група, която да разгледа случаите. Необходимо е да се позовем отново на Бруксел 2. Но когато става дума за, две, за повече от две страни, е, е, необходимо е въпросът да се решава на европейско равнище, не само на национално равнище. А не приключваме с вас. Господин Мария също поиска думата. Питър а, а, ни помоли да пред, направим предложение за възможно решение. Някои колеги казаха тук, че не сме чули всички страни. А, би трябвало Юген там да обясни на какво се дължи тази административна практика, за която стана дума тук. Във всички случаи установяваме и то обективно, че Югентам се застъпва за германският родител. Значи би трябвало Югентам да докаже, че ние не сме пристрастни в своето, своите съждения и че юген там действа съгласно закона и справедливо. Необходимо е да се разследват случаите. Комисията трябва да види дали е нарушен член 17, който урежда европейското гражданство. Трябва да се анализира това, на което обърна внимание на Европейската комисия. Дали има нарушаване на правата, които проистичат от европейското гражданство. Това второ. Трето, наред със създаването на работна група, което да се създаде работна група, така както предложи колежката Еви. Четвърто, не разполагам с пълната информация, но ако Югентамт получава европейски средства, да се провери дали получава подобни средства по линията на някои европейски програми. Защото може би подобни средства идват от е, бюджета на Европейския съюз. Ето това са четири съвсем конкретни предложения, които ще ни дадат възможност да очертаем една по-пълна картина на положението. комисията може да разследва дали съществува нарушаване на правата, проистичащи от европейското гражданство. Стана дума за редица случаи, в които, когато двамата родители са с различно поданство, единият е граждан на Гърция, другия е на Германия, или пък на Польша и на Германия, третирането е следва определена тенденция. И затова смятам, че тези петиции трябва да останат отворени. Факта, е, че в тези случаи някои са минали много години, не значи, че трябва да закриваме тези петиции. Благодаря. Благодаря. Аз съм съгласен с колегата. Не съм съдя, никой от нас не е съдя тук, но мисля, че нашата комисия е, е, всички, всички петиции, които изслушахме до сега, ни питат дали се, че се зачита европейското право или не. И във всички тези петиции ние установихме, че има различни едни и други случаи на нарушаване на европейското право да става дума за криминализиране на родителите, които а, се борят в защита на интересите на своите деца преди всичко. Откъде на къде Юген Дам ще ни каже какви точно са интересите на детето? Какви а, са правата на детето? Това не може да бъде едностранно решение на Юген Дам. Подкрепям също така създаване на работна група. Намирам това за добра а, идея. Мисля също така да се свържим с а, а, Министерството по социална, социалните въпроси в Германия, да видим каква е неговата роля във всички тези случаи. Трябва да кажа, че а, в никакъв случай не съм удовлетворен от отговора на комисията. Разочарован съм от него. Защото а, тук става дума за правни въпроси, които вече беше, както вече беше посочено, и смятам, че тези петиции трябва да останат отворени. Е, комисията може малко по-решително да се обърне и към Югентам, и към Германското Министерство на социалните грижи за да се види какво всъщност става там. За как може всеки път винаги става дума, разбира се, за малолетни, на които и тъй като са малолетни, те не могат да напуснат страната, за да дойдат тук да ни кажат за какво става дума. Аз съм съгласен с направените предложения. Мисля господин Валенса. Благодаря, госпожо председател. Две неща ще кажа. Каквото и, и, и да правим, и всичко, което правим, трябва да се основава на фактите. Тоест, трябва да направим всичко, което е по силите ни да разполагаме с тази информация когато става дума за отделните конкретни случаи, трябва да ги разглеждаме от всички страни. Действията на администрацията на Югентам, действията на германското правителство, всички възможни подходи. И начина по който работим в тази комисия е такъв, че не можем да разследваме в подробности всеки отделен случай. Тоест трябва да подхождаме към системния проблем. Става дума за системен провал на системата, системен провал на Югендам. И ако установим това, тогава ще е по-лесно да извлечем правилни заключения. Да направим правилни заключения. Това е първо. Второ, и а, е, се го подчертая дебело, трябва да избягваме да даваме фалшиви надежди. Ще се опитаме да решим проблема. Проблема е труден, проблема е огромен, засяга много хора. А, и то на така чисто човешко равнище, но каквото и правим, каквото и да правим, не трябва да даваме неоправдани надежди на вносителите на петициите. А, трябва да ясно да а, посочваме какви правомощия имаме. Вече години обсъждаме тези въпроси и правим го от години нека се опитаме да го направим така, че да решим поне до някъде съществуващите проблеми. Благодаря, Питър. Äh, äh, Аз бях член и на комисията по петиции през миналия мандат и отново повтарям, през ноември 2011 имахме пост посещение в Берлин. Посетихме комисията по петициите в Бундестага. Проведохме разговори и с ръководителя на един от органите на Югент Амт. Имали сме срещали с представителите на Министерството на правосъдието и социалните работи. Трябва да кажа, че ем, колегите, които тогава участваха в изготвянето на доклада, вече не са в нашата комисия и от е СИД имаше представители госпожа Бобинска, Ангелика Вертман и други. Първо трябва да се проше този доклад и след това да се правят съответните заключения. Е, имаме ем, а, хиляди органи на институцията Югентам в Германия относно въпроса за езиковото многообразие. Този проблем вече е засегнат за това, че когато има смесени двойки, този от партньорите, който е с мигрантски происход, е в неравностойно положение. Този проблем вече е засегнат, разглежда се, трябва да се разреши. Трябва, разбира се, да се внесат подобрения. Относно работната група, предложението, което беше направено, обсъждаме новите насоки. В момента за нашата комисия беше предложен и подхода за създаването на кластъри. Нека да има такъв клъстър е, за правата на децата. Тоест, депутати, депутати от тази комисия да се концентрират специално върху тази тема, да се види какво може да се направи, какво не. Всяка система може да бъде усъвършенствана, нито една система не е безгрешна. Трябва да видим какво може да се направи и да го обсъдим да обсъдим а, темата а, отново за клъстерите, да се прочете отново доклада от 24 ноември 2011 година и да се търсят отговори на въпросите, да се види а, кои въпроси са още са отворени и така нататък. Колегите тогава свършиха много а, всеобхватна работа. И сега ще дадем думата отново на вносителите. Вие слушахте. Договорихме се преди да дойдете, че ще има по две минути за всеки един от вас. Председателката изчита имената на онези, които ще се изкажат. Първи е Арис Христидис. Заповядайте. Благодаря за тази дискусия и благодаря и на представителя на Франция, че постави този въпрос. Какво се крие в системата на югент Амт? Това беше включено и в моята реч, но не можах да го спомена, защото времето ми беше ограничено. Аз не съм германски професор, не съм ам, го поискал ам, изрично, трябваше да стана професор, защото станах баща на мен. Ми е неприятно децата да, ми, да бъдат германизирани, да се превръщат в германски националисти. Професор Плена ам, почина наскоро, на 93 години. Ам, той беше психолог, занима се, занимава се много години с историята на Югент Амт и от създаването си тази институция много се е променила. Относно казаното от госпожа Сакорафа, децата да бъдат също ам, разпитани. Това се случва постоянно. Не, няма как, за какво да коментирам, по какъв начин се питат децата ми дали да учат гръцки наред с английски, немски и така нататък. Моята бивша съпруга, съпруга постоянно посочва, че така е била посъветвана. Постоянно а, има консултанти. Тя иска да сподели с мен а, времето, а, ам, което да се прекарва с децата, иска да сподели и други неща, но ам, консултират я да а, се откаже. Е друга специфика в моята ситуация. А, в а, Хесен една госпожа от Югентам, която отговаряше за децата ми, веднага разбра за какво става въпрос преди и да съм се изказал. Две а, госпожи от Югентам бяха на моя страна и двете бяха изтеглени от своя пост. Има и писмена забрана т.е. те да нямат право да се и да изразяват своята позиция. Ами, при мен. Нека, ви, нека да се доискажа. Аз а, подадох иск срещу а, провинцията Хесен и в писмена форма съм получил отговор от провинцията. През 1999 година аз се изказах ам, по отношение на войната в Югославия и ми бяха приписани различни психични и други увреждания, без а, да има каквито и да е допълнителни дискусии. Това го има черно на бяло, така че няма за какво да се ходи до Берлин и да се обсъжда тази тема. Uh, Благодаря. Хората грешат. Това е човешко. Това ни прави човеци. Ние като хора правим избор, изпитваме болка. Аз, например, винаги съм искала бащата на децата ми да ги обича точно толкова, колкото и аз. Само, че бях подведена. Моето дете, когато беше на 4 години, беше дадено на баща си. По време бащата злоупотребяваше с алкохол и наркотици. Не можах да видя в какво положение е детето. Впоследствие то беше отнето, беше поставено за три месеца в дом за деца. Бащата ми пишеше какво се случва с него. Аз самата не можах да разбера къде точно се намира той. Три години не го виждах. Аз обичах бащата, но въпреки всичко смятах, че интересите на детето са най-важни. Бащата ми казваше, отнесох се лошо с теб, много съжалявам. Загубих връзката с детето си, обаче. Най-големият ми проблем е, че ми се отказва правото да оказвам грижи. Диагнозата ми е, че не съм способна да се грижа за децата си. И сега съм принудена да идвам тук, пред вас. Благодаря, Лука Путин. Allora, volevo dire che non credo... Благодаря. Не мисля, че който и да било от вносителите иска от вашата комисия да се превръща в група съдебни заседатели. Или в съдия. Притеснително е, че правата на децата са нарушени и тук можем съвсем да оставим на страни общностното право. Правата на децата са най-важното. И нещо трябва да се направи. Беше казано, че в някои случаи се налага да се говори на немски език, за да може детето да не бъде отвлечено. Моето дете беше отвлечено получих дъщеря си обратно едва след 7 месеца. В същото време на нея беше позволено да живее с майка си и да учи немски. Значи кой тогава нарушава правата на детето? Алан Жоли. Е, euh, Искам а, а, да спомена а, казаното тук, че трябва да се чуят и двете страни. Много странно е, когато става дума, дума за случая в Дания. Именно това беше казано там, че не може да се разчита само на това, което казва единият родител. Много ясно беше казано, че става дума за нарушаване на правата на човека. Също така предлага ни се а, да свържеме нещата с това, което а, а, а, предлага съответния член. Германският съдя много ясно е казал в решението си, че юген там трябва да се намесва само когато има много сериозни нарушения. А министърът на правосъдието пък обяснява, че юген там може да се намесва във всички случаи, независимо от това доколко сериозни са те. И, и, а, а, виждаме, че тук има много сериозни, много сериозни грешки, а, а пък а, Юген там се намесва в абсолютно всички случаи, когато става дума за а, взимане на решения в тези случаи, които а, засягат деца. И то възоснова на непълна информация, защото във всички случаи Юген там не е разполагал с пълната информация в тези случаи. Какво да кажа още? Трябва също да бъдат чути децата. Междувременно децата порастват и е, е хубаво да се знае, че Хакската конвенция предвижда да бъдат изслушвани децата, ако те са достатъчно зрели. Във Франция, в Италия, пък и другаде в Европа се смята, че 11-12 години вече е достатъчна възраст а, за да свидетелства. В Германия се смята, че едно е достатъчно зряло, ако е на 3 годишна възраст. А не разбирам а, как това е възможно. Значи смята се в Германия, че от 3 годишна възраст нататък децата могат да бъдат изслушвани. А, наред с това изслушването на децата са абсолютно провеждат се в тайно. Няма никакъв, при закрити врата няма никакъв достъп до информацията, която се споделя там. Това са забележките, които исках да споделя с вас. Благодаря. И още нещо да кажа, което исках да дам на господин Жалът когато той а, а, се намеси за да се изкаже за случая в Дания, а, за да защити германските а, и а, австрийските родители, не знам дали той е слушал и двете страни в случая. Това, което исках да кажа е следното. Аз представлявам своя съпруг също, защото вие казах, че искате да чуете двамата родители. Аз представлявам и моя съпруг, който в момента също не може да види детето, защото детето е пожелало да види и майката и баща си, но Югент Амт не е позволил на детето да ни вижда. И искам да ви попитам, ако сега дойда при вас и ви взема децата, искам да ви чуя тогава как ще говорите. Не говорим а, тук за това кой какво казва от нас. Моето дете искаше да види бащата си, баща си и му се обадил, въпреки че Югент Амт не му е разрешил. Дете а, и имаше тайна среща между детето и бащата, но има имаше консултант, който е видял тази тайна среща и информира Югентамт и ние двамата нямаме право вече да видим детето си. Нито аз, нито баща му. Имам записан разговор, в който Югент Ам съветва мъжа ми да се разведе с мен, да се обърне срещу мен и може би тогава ще получи детето. И на мен ми казаха, че трябва да от да се обърна към някоя психиатрия. Защо? Защото аз се боря за а, детето си или защото аз съм доминантна и съм борбена. За това ли? Защото обичам детето си, те не ми дават да го видя. Детето страда. Заради тази а, опека детето а, има нужда от психологическа помощ. Детето беше казало, че иска две седмици при майката, две седмици при а, бащата. През а, август 2014 беше това. Но въпреки това, волята на детето не беше зачетена. И на, през 2015 година детето също беше изслушано и то беше казал, аз искам при моите родители, но въпреки всичко, волята на детето не се зачита, въпреки че Амт твърди, че действа в името на детето. На 11 февруари 2015 година имах среща с детето под наблюдение, защото съм много опасна майка и тогава Детето каза, мамо, те ме съсипаха в Югентамт, въпреки че ем, имаше представител на Югентам там. Детето каза, мамо, детето, е, животът ми е съсипан заради Югентамт. Аз страдам, защото детето ми страда и не става въпрос само за моето дете, а за ам, хиляди деца, защото Юген там не разрешава на родителите и да бъдат с децата си. Благодаря ви. Now, it has come to me. Разбрах, казва председателката, че ще се наложи да направя обобщение на целия разговор. Момента е много тежък и за вас, и за нас. Ние споделяме вашата болка, и вашата тъга. Беше казано вече, че тук няма печеливши. Има само губещи. Оратора говори без микрофон на немски. Лорелей, Лорелей, can you Лорелей, can you please listen to me now? Лорелай, бихте ли ме чул? Моля да ме чуете. Обърнете внимание. Нашата комисия е получила 225 петиции във връзка с Югент Амт. Има подобни петиции и във връзка с други европейски държави. Това показва, че вероятно има систематични недостатъци в дейността на Югентамт. Разбрахте вече, че ние не сме съд. Ние се опитваме да намерим несъдебни средства за правна защита за вашите казуси, които са свързани с много емоции и са много трудни за разрешаване. Нашата комисия може да действа и да се опита да изиграе ролята на катализатор, за да се подобри положението. Има обаче много ограничени правомощия за Брюксел – в тази област. Има обаче известни правомощия. Предложението на господин Мария е много добро, вие го чухте. Но ние имаме много ограничени правомощия. Те обаче съществуват. Повечето от тези случаи попадат в приложното поле на субсидиарността. Това означава, че държавите членки имат право да вземат решение и те имат съответното законодателство за тази цел. Има обаче известни е, области, където има европейско измерение. Това беше изтъкнато от господин Мариас. Предлагам на всички колеги да оставим тези петиции отворени, за да продължим да разследваме дали член 17 е нарушен. Тоест, има ли нарушение във връзка с член 17 или не? Освен това, колегите предложиха да поканим Югент Амт в нашата комисия. Имаме предложение за работна група и друго предложение за работна група, която ще се създаде сама по себе си, след като се определят е, процедурите за, за нещо подобно. Т.е. когато се премине към подхода на клъстерите. Чух, че няколко от колегите се застъпват за една такава идея. Освен това имаше предложение да се поиска от комисията да разследва нарушенията на член 17 и нарушенията на принципите на европейското граждане. Освен това, обръщам се към комисията. Трябва да се проучи дали има стълкновение на гражданско-правни и наказателно-правни норми между различните държави членки. Естествено, трябва да се разгледа и Брюксел 2. Беше направено още едно предложение от колега. Има едно проучване, свързано с правосъдието и децата. То се появи съвсем неотдавна. За сега има само едно комюнике във връзка с това проучване. Днес се е появило то. Комисията каза, че трябва да се направи оценка на съществуващото законодателство. Например, Брюксел 2, регламента за правно сътрудничество в случаите на попечителство с трансгранични измерения – освен това, трябва да се види дали е възможно да се намерят центрове за медиация. Медиацията в много случаи се превръща в решението. В много страни. Аз самата съм била медиатор в подобни случаи. Много често това са полезни инструменти. Не казвам, че има един инструмент за всички решения, но ако имаме набор от инструменти, много по-лесно ще стигнем до задоволително решение. Всичко това ви го предлагам сега. Надявам се, че колегите ще го приемат. Надявам се, че ще работим в засилено сътрудничество с комисията, за да можем да работим заедно. Не можем да работим по-отделно. И двете институции са замесени тук и ето защо трябва да разгледаме всички тези въпроси. Значи, какво трябва да направим? Да оставим тези петиции отворени и да отложим за момент работата, преди да се приемат новите правила за дейността. Какво имам предвид? Предлагаме клъстери в областта на петициите, за да може да има хора, които работят, например, в областта на родителските права или в областта на делата за попечителство с трансгранично измерение. Е, тези хора ще работят, например, по всички тези е, случаи. Госпожа Жданока, забравихте за писмото до министъра на правосъдието. Председателката. Да, всъщност може би не съм обърнала достатъчно внимание, правила съм нещо друго. Да, ще проучим възможността да изпратим писмо до ресорния комисар, до ресорния германски министр, до Бундестага, до парламентите и правителствата на германските провинции, до комисиите по петиции, там където има такива. Ще изразим притесненията, сериозните притеснения, които имаме в нашата комисия. Това е моето предложение. Приемате ли? Госпожо Еви, просто едно пояснение във връзка с това, което вече предложих. Работната група трябва да бъде открита за участие не само за евродепутати и различни заинтересовани страни, трябва да поканим различните видове сдружения и НПО. Те имат опит от първа ръка и имат а, необходимите а, умения и аз мисля, че те могат да бъдат включени в работата на работната група. Председателката. От само себе си се разбира, че работната група, когато бъде създадена, ще определи кой може да участва в нея. Мисля, че трябва да спрем да говорим за сега по този въпрос, докато работната група не се появи. Знам, че вносителите искат да кажат нещо. Разбирам ви. Дъщеря ви ви чака. Благодаря още веднъж за това, че дойдохте и благодаря за това, че проявихте такава смелост и споделихте това, което сте преживяли. Едно предложение. Аз имам хиляда казуса, хиляда случая. Ако искате, може да ги видите. Ще ви ги предоставя. Това е систематичен проблем. Председателката, ние се занимаваме само с петициите, трябва да бъдат отправени и адресирани до нас, а не до някого другого. Така че, ако има нещо подобно, това ще е извън нашите правомощия. Само накратко ще кажа нещо, което може би и не е познато през 2009 година. Имахме представител в комисията за младежите. Имахме там представител и беше решено в насоките на Югентам да се включи следното – из... отделянето на детето да не е крайната а, мярка, която, към която може да прибегне Югентам. Ми може да си представите тогава защо Югентам действат по този начин. Okay, that was a comment. Това беше коментар. Не съм подготвен да отговоря на такъв коментар. Искам да разбера от колегите дали приемат е, моите предложения. Мълчанието да го приемам ли като съгласие? Добре. Благодаря ви, благодаря на всички вас, желая на всички приятна вечер, грее слънце, дъжда си отиде.